мисля, че можем да започваме вече с заседанието, защото ще ни изгонят от залата. И така, уважаеми колеги, уважаеми участници в това изслушване, за мен е удоволствие да приветствам всички ви на това изслушване озаглавено защита на правата на хората с увреждания от перспективата на получените петиции изслушването, организирано от нашата комисия по петициите. Целта е да се отразят, отрази големия брой на петициите в тази област. Позволете ми в началото да посоча, че има устен превод на повечето официални езици и има няколко изключения. Освен това, моля да имате предвид, че това изслушване се предава в интернет, така че всички изказвания на участниците ще се записват. Целта на изслушването днес е да очертаем една по-дълбока, задълбочена представа за ролята на комисията по петициите в контекста на изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Както знаете, това е първия договор на ООН в об... изключително и само в областта на тази област и е изготвен от ООН и ООН и държавите членки към Съюза са членове по този договор. Тук се покриват правата, човешките права на хората с увреждания, които имат, са равнопоставени с всички други лица. Това вече е отбелязано с исторически момент в областта на право, правата на хората с увреждания в рамките на Европейския съюз с презентацията на първия доклад на Европейския съюз пред Комисията за правата на хората в Женева през август тази година. Комисията излезе с много важни заключителни наблюдения, които трябва да бъдат следвани в бъдеще прилежно и без безусловни ангажименти. С радост мога да отбележа, че колегата Роза Естерас Ферагут и госпожа Соледат Кабесон, която все още не е тук, но съвсем скоро ще се присъедини към нас, ще представляват комисията по петиции в рамките на защита на човешките права между Обединените нации и Европейския съюз. Тоест имаме двама представители, което е чудесно. Опитвам се да видя дали трябва да представя и други колеги. Оглеждам се за госпожа Стивънс. Тя не е още тук, може би се опитва да се добере до залата. Нека да ви кажа само, че има сериозни затруднения с движението, но има и пътен инцидент в мрежата, транспортната мрежа, така че всичко е блокирано. Надяваме се, че всички ще успеят рано или късно да дойдат тук на изслушването. Надяваме се, че това ще се случи по-скоро. Освен това, бих искала да отбележа, че всяка година комисията получава редица петиции, които засягат затрудненията на хората с увреждания в рамките на Европейския съюз в много направления. Например, заетост, образователни системи или достъп до а, градския транспорт. Комисията се опитва да установи а, неправни а, средства за защита. Ние не сме съдебна инстанция, но се опитваме да приложим всякакви инструменти в а, несъдебната на, на, практика и насока и работим в рамките на Конвенцията за защита на правата на хората с увреждания. Често пъти конвен... петициите са много полезни за комисията и всички правни комисии в парламента. Те, разбира се, носят отговорност да оформят законодателни актове. Ние обаче стъпка по стъпка подобряваме и засилваме тази форма на сътрудничество. Уверена съм, че това изслушване ще ни даде добра възможност тук в нашата комисия и на всички наши изтъкнати гости, така че по най-добрия начин да обмислят как да отговорят на притесненията на гражданите, съгласно разбира се конвенцията и общоевропейското законодателство. Отново бих искала да ви приветствам с добре дошли и аз лично очаквам с нетърпение един ползотворен дебат. Сега ми се иска да дам думата на Марк Приистли, който е професор в Центъра за изследвания в областта на уврежданията в университета в Лиц. Професор Приистли ще представи един анализ е, от отдел С в връзка с петициите в контекста на изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Професор Пристли, имам удоволствието да ви дам думата. Заповядайте. Да, благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на комисията за отправената покана да изготвим този доклад и да го представим днес. Благодаря на секретарията на парламента, които много ефективно ни помогнаха в изготвянето на доклада, за да го представим по време на това изслушване. Има копия на разпечатките на доклада. Тук в залата можете да си вземете копие и да се запознаете с доклада, който, беше из, из, който излезе на хартия носител вчера. Така че заповядайте, вземете си копия от доклада. Докладът е публикуван и на веб страницата на комисията. Това е проучване на контекста, в който работи комисията във връзка с прилагането на Конвенцията на ООН и съдържа и анализи на петициите, които вече са получени и разгледани през последните три години от 2012 до 2014 година. И така, кои са основните части на доклада, които ще намерите и в хартия, хартияния носител. Там се засяга конвенцията на ООН, правата на хората с увреждания, така че да разберем каква е ролята, която трябва да се следва. И а, какви са въпросите, които са засегнати в петициите, нещо на което ще се върне малко по-късно и примери за други механизми за защита, както на европейско ниво, така и на национално ниво, но и на ниво Организация на Обединените нации. Съдържат се препоръки и за парламента, и за други заинтересовани страни. Има и приложение в доклада с приблизително 90 петиции, свързани с въпросите и правата на хората с увреждания и как те се а, отнасят към законодателните актове. Малко обща информация, която е представена в доклада. Трябва да разберем всичко в контекста на правата на, хор, на човека и а, ключовите ценности, както обяснено в член 2 на договора правата на човека там са очертани много ясно. Не бива да забравяме, че съгласно Стокхолмската програма, Европейския парламент се ангажира с създаването на среда на права и идеята, че Европа трябва да служи като пример в защитата на тези права. И защитата на, на правата на хората с увреждания попада в този по-общ контекст. Е, обмисляйки правата на хората с увреждания, трябва да посочим, че това е залегнало в европейското и международното право. Хартата на основните права, например, също така зачитането на правата на хората с увреждания в договорите, но също така и конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. И така ще разберем как различните нива на управление си взаимодействат. Но мисля, че това е основното предизвикателство, пред което сме изправени. Това е сложно предизвикателство и то ще стане още по-сложно, когато е, се ратифицират и факултативните протоколи към конвенцията. Малко по общо обща информация, която може да бъде полезна. Около 25% от европейските граждани посочват, че имат някакъв тип увреждане. Тоест, виждате, че това е една много голяма група сред европейските граждани. Ето защо не бива да ги пренебрегваме, когато правим различни политически заявления и разрешаваме политически въпроси. Правата, които са разписани в конвенцията и по-скоро член 27, Съюзът зачита правата на хората с увреждания, така че те да да бъдат независими, да имат социална интеграция и да им се осигури участие в живота на общността. Тоест има зачитане на тези права. Обмисляйки обаче прилагането на тези права не бива да пренебрегваме и контекста на социалния модел на уврежданията. Когато преподаваме в университетите за този модел, може би ключовият момент е да се разбере, че уврежданията не се разглеждат само от гледна точка на човешките права или на отделния човек, но като принадлежащи към средата или общността или един дефицит в тази група. Нашата задача е да елиминираме бариерите и препятствията, които съществуват в общността. Същевременно да дадем възможност и на хората с увреждания да участват в този процес. Това е духа, в който Конвенцията на ООН е създадена за да се приложи конвенцията и подхода на социалния модел в Европа. Разполагаме с Европейската стратегия за уврежданията. В момента се намираме по средата на прилагането на тази стратегия и имаме и една рамка от механизми, които са насочени към насърчаването, защитата и проследяването на конкретните права, разписани в Конвенцията на ОНЕ и международното право. И така Конвенцията на ООН, както вече чухме, е един глобален договор за човешките права. Това е първият за Европейския съюз, който се ратифицира от съюза в капацитета на регионалните спогодби и държавите членки. Ето защо Европейския съюз има същия статут и същите задължения като държавите членки с цел наблюдаването, съблюдаването и насърчаването на правата. Този модел е наистина много всеобхватен, защото обхваща всички направления в социалния живот и политически въпроси. Всъщност тук не се дават конкретни специфични права на хората с увреждания. Напротив, те трябва да имат същите права като всички останали лица. За да се приложи тази конвенция, съществуват механизми, съществува така нареченото вътрешно изпълнение. За целите на това изпълнение има различни аспекти в областта на вътрешното изпълнение и на ниво Европейски съюз. Когато става въпрос за международното изпълнение, става въпрос за ниво ОНЕ, а не Европейски съюз. Европейския съюз има същите отговорности като държавите членки. Държавите членки ратифицирали конвенцията, всички без три, и Европейския съюз трябва да разполагат с централни точки и механизъм за координиране на процеса. Трябва да се установи и рамка за защита и наблюдаване изпълнението на тези права. И ние проявяваме интерес към всичко това и това е ролята на Комисията по петициите. В тази функция за мониторинг трябва да участва и гражданското общество. И така, в момента има пет органа, които са в рамките на Европейския съюз за прилагането на конвенцията. Европейския парламент, Европейския омбудсман, Европейската комисия, има съветническа консултативна роля, Агенцията за основните права и също така и Европейския форум за, на хората с увреждания, кой, който представлява обществото. Тези органи имат различни функции да насърчават, проследяват и прилагат тези права. Ако говорим за защитата на правата, можем да кажем, че поне четири от тези а, органи имат а, ролята на защитници. А тук става въпрос за прилагане, съблюдаване на конвенциите, определяне нарушенията и търсене на а, средства за защита. В момента Агенцията за основните права няма мандата да получава индивидуални искове, но всички други органи имат до известна степен. В Европейския парламент има процедура с петиции, където всеки гражданин може да подаде петиция. Европейския омбудсман има такава процедура с оплаквания, искове и жалби. Европейската комисия също има такава процедура и Европейския форум на хората с увреждания също получава петиции и искове от хора с увреждания, техните роднини и близки в тази насока. Тоест има поне 4 механизма за защита, които работят в различни направления в рамките на глобалната рамка. И така, както вече чухме от госпожа председателката, ролята на комисията по петициите всъщност е да насочи вниманието на съответните органи и служби към несъблюдаване на нормите, независимо дали става въпрос за Европейския съюз или за държавите членки. И за да мога да обобщя Сигурен съм обаче, че знаете това всеки гражданин на Европейския съюз, организация базирана в Европейския съюз, може да заведе петиция към тази комисия по петициите. Това не е гражданска инициатива, където са необходими 1 милион подписа. Само един подпис е достатъчен. Въпреки, че петициите могат да бъдат отворени и за по-голяма подкрепа. Има и такива случаи. Петиции с над 1 милиона подписа, което е невероятно постижение. Така че петиции от всеки гражданин по въпроси, които пряко ги засягат. И най-вече по отношение на нарушение на държавите членки на конвенцията при прилагане на общо европейското право, т.е. в тези области на действие на Европейския съюз. Едно от една от трудностите по отношение на защитата на тези права в контекста на конвенцията на ООН е да разберем как, кои са въпросите, които са залегнали в областта на дейност на Европейския съюз при изпълнение на конвенцията. Те може би са малко по-обхватни, отколкото сме свикнали да ги възприемаме и не само при правното им изпълнение и правния им характер. Трябва да кажем, че комисията е независима от държавите членки и от Европейската комисия при изпълнение на задачите си. Е също така се опитва да прилага неправни, несъдебни средства за защита, т.е. не действа като съдебна инстанция, а по-скоро насочва вниманието към конкретни проблеми и въпроси на съответните заинтересовани страни. Над 2000 петиции годишно са отправени към Комисията по петициите и това е сериозен обмен, обмен, обем от работа с един малък секретариат. И това е. Въпросите на хората с увреждания са малка част от тези петиции те се сравновават с други въпроси, като например международно право и много други аспекти. Но въпреки, че те са малък процент от общия брой, те са много важни от правна гледна точка защото ако са, те са свързани с изпълнението на Конвенцията на ООН и те представляват значителна част от задълженията на Европейския съюз в международното право. И трябва да обърнем сериозно внимание на тези петиции. И наистина благодарение на комисията през септември имаше изслушване за правата на хората с увреждания и сме свидетели и на днешното изслушване. И това посочва колко важна е тази тема в международното право, въпреки малкия брой на тези петиции. И така, за какво се отнасят тези петиции? Това е очертано в доклада, а тук виждате една графика. Не очаквам да изчетете целия текст, защото той е с много дребен шрифт, но има, виждате, има различна дължина на тези а, стълбчета и те показват различните направления. Най-големия брой на петициите, които са разгледани, са свързани с социалната закрила и с адекватния стандарт на живот. И това повдига въпроса за споделените отговорности на държавите членки, но това е въпрос, на който ще се върна малко по-късно. Достъпността в средата, транспорта, достъпност за хора с ограничена подвижност и други препятствия. Въпросите свързани с заетостта и работата, независим живот и участие в общността. Това са най-често срещаните случаи, но разбира се има и петиции, които покриват най-малко 15 различни разпоредби в конвенцията. Интересното е, че на няма петиции, които са подадени по най-значимите от правна гледна точка разпоредби. Тук можем да разгледаме няколко примера, когато разглеждаме петициите, които са които бяха представени през септември по време на изслушването. Те бяха очертани, но има четири направления, които са пряко свързани с конвенцията, но и споделените компетенции между Европейския съюз и държавите членки. На първо място се появява темата за достъпност. Редица петиции, които са получени, са насочени към достъпността, например, до публичния, до градския транспорт. Има петиция за достъпността на железопътния транспорт в Испания, във връзка с един испански доставчик на услуги, дали това отговаря на европейската стратегия, европейския регламент за железопътния транспорт и така нататък. Това означава, че комисията трябва да вземе предвид това, дали наистина се наблюдава нарушение на правата съгласно Конвенцията на ООН и дали това попада в сферата на дейностите на Европейския съюз, защото Испания е ратифицирала Конвенцията и е напълно възможно да се заведе иск от испански гражданин на тази база. И ако в Испания няма правна защита, да заведе и да отправи този иск към Комисията на ООН по прилагане на Конвенцията. Но ако това нарушение нарушава и европейското законодателство, например оперативната съвместимост на железопътния транспорт, железопътния превоз, това също ще бъде пропуск в транспонирането на европейското законодателство и това е релевантно на общо европейско ниво. Дали Европейския съюз взема активна роля в защитата на правата на хората с увреждания, така както те са разписани в конвенцията на ООН. Тоест Европейския съюз трябва да използва всички налични инструменти и активно да защитава разписаните права. По този начин може да се осигури подкрепа или да се насърчи или да се изиска от Испания или друга държава членка да съблюдава тези права. И това е в рамките на една разумна, на една а, добре разписана сфера на дейност. Същото виждаме и в живота в общо, общността. Тук давам пример с структурните фондове. Ако се използват европейски фондове, това е отговорност на Европейския съюз. В областта на заетостта, тук става въпрос за нетранспонирането на Европейската директива стои въпроса и за социалната закрила. Разбира се, това е въпрос, който директно ни кара да се замислим за координацията между социалните политики. И така, Комисията по петициите може да действа по различни начини, по собствена инициатива, например, но също така трябва да обмисли и за, обмисли по поясняване на ролята в областта на конвенцията на ОНЕ, как тя се вписва в рамката с работата с агенцията, омбудсмана, комисията и така нататък. Изготвянето на общ доклад по внесените жалби по прилагането на конвенцията. Какви са заключенията на доклада? Има голям, голямо поле от различни въпроси, свързани с нарушаването на правата на хората с увреждания и това това повдига един много сложен въпрос за управлението между ООН, Европейския съюз и държавите членки много повече може да се направи така, че Комисията и Европейския съюз и различните органи да действат по собствена инициатива по отношение на наблюдението, мониторинга, изготвяне на доклади, сътрудничество с гражданското общество. Разбира се, има и няколко подобрения, на които сме насочили вниманието в края на доклада. Няма да представям всички а, тях, но, например, а, изисква се представянето в писмена форма на петициите. Има подобно изискване в конвенцията да а, има и жестомимичен превод не само на официалните езици, как можем да гарантираме, че тези петиции са маркирани като своята а, специфичност, така че да се организират и а, индивидуални изслушвания и как а, всички заинтересовани страни могат да работят заедно. Както вече казах, много често в държавите членки на национално ниво не може несъдебните не практики да отговорят за предоставянето на необходимата правна защита. И накрая докладът насочва вниманието към области, където защитата на правата по конвенцията излиза отвъд традиционната нагласа в заключителните си наблюдения се посочва ролята на Европейския съюз в координирането на правата в областта на социалните политики, образованието чрез Европейския семестър, участието в а, а, страните по меморандум и така нататък. Това са въпроси, които вече бяха повдигнати през септември. Там, където Европейския съюз има отговорност за координация, да, това са областите, където това са залегнали задължения в рамките на европейския семестър, координационната политика и те са изключително важни за изпълнението на директивите. И това всичко засяга областите на дейност, които са разписани. Благодаря. Благодаря много. Наистина насърчително е да чуеме, че академичните среди, експертите препотвърждават направеното от нас и ни насърчават. Но разбира се, много е направено, но все още много има какво да се желая, има още какво да постигнем, така че разчитам на вас, когато се наложи да решиме какво и колко може още да се направи в тази сфера от Европейския съюз. А сега давам думата на модератора на първия панел, госпожа Роза Ищараш Ферагут, която заедно с Соледат Кабесон, която ще ръководи втория панел, са членове на комисията по а, петиции в рамките на а, рамката и мониторинга на КПХО. Роза, имате думата. Добър ден! Благодаря за това, че участвате в заседанието на нашата комисия. Този, този първи панел ще бъдат, ще бъдат, ще бъдат представени всички доклади в рамката на мониторинга на КПХО на ОНЕ. След е, като бе проучен опита на държавите членки, комитета на ОНЕ излезе с е, заключения, които ще бъдат е, обсъдени по време на нашата дискусия в доклада на комитета се подчертават някои положителни страни, като ексанте условията за отпускане на средства по линията на структурните структурния фонд, но също така бяха подчертани и някои слабости, които всъщност са по-скоро последствия от недостатъчна политическа воля. Така че водиме един политически диалог с всички институции, които са членове на рамката. ОНЕ призовава Европейския съюз да преразгледа своето законодателство с цел а, неговото съответствие и под с разпоредбите на конвенцията. Е, ние сме изработили и приели стратегии за е, равнопоставеността между мъже и жени, за равнопоставеността между хората с увреждания и останалите е, граждани. Те трябва да се включат в общата стратегия, която Европейският съюз ще предлага прилага от 2015 година нататък. През 2012 година госпожа Рединг, която по това време беше ком... комисар, бе поела ангажимента да а, излезе с а, да предложения за директива. Това също е включено в препоръките на ОНЕ, включително и мерки, свързани с защитата на жените и младите момичета, които страдат от увреждани и съответните санкции, които биха а, могли да бъдат налагани в случай на нарушаване на тези права. Както вече казах, всяка година получаваме известна бройка петиции. Не, не голяма част от тях имат като мотив за жалба незачитане на права на хора с увреждания. Включително получихме една петиция, която а, бе подписана от 300 хиляди граждани, по която трябва да работиме, която в момента е блокирана. Трябва да направим всичко възможно тя да получи по-нататъчно разглеждане. Има страшно много петиции, които са свързани с проблема с достъпа, които също така зависят от споразумението в Маракеш, свързано с достъпа до книги и а, печатни издания. Тук също има липса на политическа воля. Мисля, че трябва да продължим с а, упражняване на натиска, за да може а, всички тези проблеми да получат задоволително решение. Сега давам думата на Астрид Айхштът, която е представител на Европейският омбудсман. В, а, рам, в рамката ние често обсъждаме начина по който да прилагаме на практика разпоредбите залегнали в КПХУ, но сега давам думата на Астрид, която ще представя Европейският омбудсмен. Дами и господа, членове на Европейския парламент, Европейският омбудсмен ме помоли да ви благодаря за това, че поканихте нашата институция. За съжаление обаче тя не, не е в Брюксел. Инак щеше да има честа и удоволствието да а, представи своят доклад пред вас. Първият доклад, който бе изработен от Европейският омбудсман, представя резултатите на постигнатото до сега. Но преди да обясна нашата дейност в рамките на КПХО, нека да ви кажа какво извършва Европейският омбудсмен. Защитата на правата на европейските граждани с а, увреждания е част от а, нашият а, мандат и ние също така обработваме жалби, постъпили от отделни граждани по същия начин, както Европ... Комисията по петициите раз... разглежда петициите, внесени от граждани. Всеки гражданин или а, всека фирма, всяки всяка единица, която има седалище в Европейския съюз, може да внесе жалба, тъй Ние сме много гъвкави, не е необходимо, но не сме. Но тези жалби трябва да касаят администрирането в, на европейските институции, а не да е свързано с някакви нарушения, свързани с националната администрация. Разбира се, европейските, работата в европейските институции трябва да бъде да дава възможност на всички да имат достъп. Това разбира се зависи и касае и нашата институция. И Естествено е, че нашата институция винаги ще бъде много повече в фокуса на общественото а, мнение. За това ние работиме по конкретни мерки. Нашият вебсайт да бъде колкото се може по-достъпен, да бъде много по-видим, много по-разбираем, като всички документи, публикувани на вебсайт, са преведени на 203 официални езика на Европейският съюз където се обяснява процедурата за внасяне на жалби, адресирани до омбъсмена. Съществува механизъм, който, както знаете, е всъщност основната прерогатива на Европейския омбудсмен. Виждам, че в доклада се, се споменава заетостта, достъпността, но също така да речеме примерно какви, какви са условията за достъп на човек с увреждания, който иска да се яви на конкурс на ЕПСО този. Това лице се нуждае от доста повече време за преминаване на съответните изпити и за да пусне и ние се допитахме до заинтересованите страни с цел а, да видим какви мерки могат да бъдат предприяти, като например попълването на формуляри, които не, могат да, не може да бъде извършено самостоятелно от лица, които а, са незрящи. Така че Европейската аген... агенция, която отговаря за тези проблеми, в момента обсъжда мерките, които могат да бъдат предприяти с института на незрещи хора. Ние също така поемаме а, инициативи през 2014 година. Европейският омбудсмен отвори една, един, разработи един механизъм за разглеждането на жалби, проистичащи от а, нарушаване на принципите, свързани с, кохезион, с кохезионното финансиране. Макар, че основните права да бъдат, да, бъдат, да са включени в хартата на Европейския съюз, те прилагат ли се тогава, когато кохезионната политика се прилага в отделните държави и членки. ако фундаменталните права са нарушени. При това разследване и след постигане на резултатите, Европейският омбудсмен излезе с 8 препоръки към държавите членки. Също, също така в, в момента ще, ще, ще разработваме подобно разследване, свързано с проблемите на хората с увреждания. Ние също така разглеждаме проблемите от съвместен интерес заедно с в а, рамките на рамката за мониторинг на разпоредбите на КПХУ. Ние смятаме, че трябва да се извърши реформа, за да може рамката да бъде абсолютно независима, ефективна и през, от, от началото на 2015 година работиме с а, нашите партньори в, за обмен на информация. Смятаме обаче, че а, от тук на нататък трябва да има много по-голяма независимост на а, съответните национални центрове, които и това да отговаря на парижките принципи. Ние ще използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да може Европейският съюз да изпълнява своите задължения по силата на конвенцията и за да можем, за да могат да бъдат спазвани и защитавани на правата на гражданите с увреждания в Европейския съюз. Благодаря много, Астрид. А сега давам думата на Константинос Манулополос. Не, всъщност става дума за Марта Стикинс от службата за равноправността и права на гражданите към Европейската агенция за основни права. Госпожо председател, дами и господа депутати, много благодаря за поканата да участвам в тази важна среща. За съжаление, директорът на Европейската агенция за основните права АОП не може да присъства и ме помоли аз да представя неговото изложение. А, ние, нашата цел е да направим правата реалност, да помогнем на хората, включително на тези с увреждания, да се ползват в пълна мяра от правата си. И в този контекст искам да се спра на три въпроса. Първо, ролята на оплакванията в гарантиране изпълнението на правата. Второ, предизвикателствата пред които са изправени хората, които искат да търсят правата си. И трето, какво може да се направи за практическата защита на правата? каква роля играят оплакванията в, за изпълнение на основните права. Страните са длъжни да спазват правата на хората с увреждания в рамките на КПХУ като приемат съответни стратегии и политики. Тези стандарти трябва да защитават правата на хората с увреждания, да предоставят и платформа за подаване и решаване на оплаквания. Но както не веднъж е повтаряла Европейската комисия, такива мерки могат да бъдат полезни само ако те се приемат и изпълняват на място директивата за равното третиране и актът за хората с увреждане са пример. Те очакват приемане и ще имат ключово значение за хората с увреждане. Необходимо е също така да обърна специално внимание на изпълнението на това, което вече е прието. Оплакванията, включително и петициите, внесени във вашата комисия, играят много важна роля възможността за достъп до правосъдие, да се внасят оплаквания, които да бъдат разглеждани, са много важен елемент в защитата на правата. Това значи и стандартите, и принципите да се превърнат от думи на книга, на хартия в реалност. Достъпът до правосъдие овластява индивидите, дава им възможност да получат правата си и правна защита, когато това е необходимо. Но тези механизми не са само механизми за защита. Чрез своите решения те помагат за изясняване значението на съществуващите норми и дават насоки за спазването на правата в бъдеще. И сега стигам до въпроса за предизвикателствата, пред хората, които търсят правата си. Резултатите от нашите допитвания сред жени, етнически и религиозни младсинства, иммигранти, е, лесбийски е, е, и транс общности, показват, че все още има примери на дискриминация и престъпления поради омраза. Над 80% от членовете на етническите иммигрантски младсинства са изпитвали, са били жертва на дискриминация, но не са се оплакали пред никаква власт. Това показва, че броят на получените оплаквания е само върха на айсберга. Останалото за сега е неизвестно. Но защо толкова малко се съобщава за тези а, е, нарушения? Първо, хората не знаят е, а, какви са техните права. Знаем а, е, от нашите изследвания, че това е така. И резултатите на Евробарометъра, публикувани в началото на този месец, показват същото. По-малко от половината от тези, които се е стигнало до питването, знаят тези права срещу дискриминация а, и тормоз. Второ, няма достатъчно познание за това къде и как да се оплакват хората. Понякога нещата се осложняват от това, че различни органи отговарят за различни оплаквания. Съдилища, трибунали, национални институции за опазване на човешките права, омбудсмани и техните служби. Всичко това а, затруднява оплакванията. За хората с увреждания въпросът се затрема още повече поради липса на достъпна информация за процедурите, които те трябва да използват. Например, има примери, че само в 6 страни членки има достатъчна информация за това как и къде да се оплакват хората, примерно когато срещат трудности при гласуването, когато нямат достатъчно сигурен достъп, например. Трето, има практически пречки пред възможността за оплакване. Дългия понякога и скъпи процедури. Тези а, пречки а, са още по-големи за хората с увреждания. Те им позволяват да упражняват а, своите права за достъп до правосъдие наравно с останалите граждани, например относно правата на политическото участие в 19 страни членки, хората, които се поспитвали пречки по изпълняване на политически си права, не са имали достатъчен достъп до правосъдие. Те трябва да направят оплакване или техните настойници да го направят. Още повече това се отнася до хората с интелектуални и социални социално-психологически увреждания, където възможностите за оплакването напълно липсват. Как по-добре е да защитим на практика основните права в такъв случай? Механизмите, както правни и не, съдебни и несъдебни, са в основата на този процес. Изследванията а, и а, също а, консултациите въз основа на реални факти са много важни. Трябва да се знае какви проблеми срещат хората и как да им се помогне. И в думите Мати Пиле, бившият върховен комисар за правата на човека на ООН, само точната статистика може да ни даде критерии, а, чрез които нашата политика по правата на човека да се превърне в целенасочена политика и целенасочени действия. Вече сме, знаем, видяхме тази сутрин какво е значението на научните изследвания, когато чухме за ролята на комисията Пети. Също така анализът на данните може да се използва, за да се стане основа за разумна и целенасочена политика. Също така е необходимо е да се получава информация от жертвите на дискриминация. През септември изслушването на Пети е, е, е пример за това. Организациите на хората с увреждания са друга възможност. Те трябва да изразяват е, проблемите на хората с увреждания и понякога да им помагат при подаването на оплакване. Органите, които разглеждат оплакванията, пеци, омбудсмана или националните органи, а включително и онези, които действат като независими организми за надзор, много често се нуждаят от по-широки и надежни данни за взимане на своите решения. Те също така трябва да се опират на независимите експертни познания, за да могат да решават подадените оплаквания. И накрая, необходима е кампания за пропаганда, за разясняване, на правата на хората и за предоставяне на необходимата им информация. В това отношение новият инструмент, интернет инструмент, наречен Clarity, яснота, разработен от 15 национални органи за защита на човешките права, е, е несъдебен орган, който се занимава с основните права в страните членки хората с увреждания също така могат да използват този инструмент, който в момента е в пилотна фаза. Това е само един пример за това, което може да се направи. Препоръките на ОНЕ за прилагането а, на КПХУ дава по-нататъчни насоки. Е, е, е, ролята, която трябва да се изиграе за изпълнение на тези препоръки е много важна и ключово значение ще има опита и знанията на вашата комисия. И вашите членове и други органи трябва да подкрепят тази работа по всякакъв възможен начин. Чрез разясняване на нещата и чрез компетентни консултации. Благодаря. Благодаря много и аз. А сега а, давам думата а, на Катерин Нортън, а, директор на Европейският форум за хората с увреждания. Тя е секретар на интергрупата за хората с увреждания. Имате думата, Много благодаря за това представяне. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги и всички, които ни слушат в интернет, уважаеми партньори. Аз ще се спра на всички аспекти, които до известна степен бяха засегнати днес. Но от гледна точка на Европейския форум, който представлява организации, представляващи хората с увреждания, национални организации в Европейския съюз и на европейско ниво в рамките на Европейския съюз и в целия европейски регион. Днес сме тук заради общата ни функция като а, организация шапка на всички организации, които представляват хората с увреждания на европейско ниво и работим заедно с членовете ни по въпросите свързани с транспонирането на европейското законодателство на национално ниво и оказваме подкрепа на национално ниво в проследяването на това. Освен това и представителите на независимата мрежа, която беше представена и имаме традиция да работим заедно с Европейския парламент, както вече беше подчертано, с междуведомствената група и други заинтересовани страни. Благодаря на Комисията по петициите за организирането на това навременно изслушване. Няма как още повече да подчертая значението на петициите, които засягат интересите на милиони хора в Европейския съюз от гледна точка на международното право в областта на уврежданията и това, че Европейския съюз получи препоръки от ООН през септември тази година. Тези е, наблюдения дават насоки за гарантиране и защита на правата на хората с увреждания в Европейския съюз. Има и подробен списък с действия, които трябва да се предприемат преди 2019 година. Европейския съюз ще изготви доклад през 2019 година, но има три ключови въпроса, по които трябва да се концентрираме през следващата година. Тоест, три аспекта, които са спешни. На първо място приемането на а, закона за достъпността, на второ място независимата рамка за наблюдение и на трето място прегледа на законодателството и това беше споменато от председателя. Трябва да се изготви доклад за изпълнението на тези препоръки от гледна точка на Комисията по петициите и гражданските свободи, което е важно в този процес на наблюдение. Друг важен аспект, който не беше споменат е, че в заключителните наблюдения Комисията също така препоръчва съгласно член 33 има независима рамка, която беше очертана тази сутрин, но се отправя покана към Европейския съюз да се организират централни точки. В момента това е Европейската комисия, но такива трябва да има във всички институции и механизъм за координация между тези контролни точки. Именно в тази насока Европейския парламент може да изиграе роля. Именно в тази насока председателя тази сутрин спомена, че парламентът може да участва в оформянето на политиката. Това е ролята на съзаконодателната институция. Това е нещо, което трябва да бъде разгледано от Европейския парламент като цяло, не само от Комисията по петициите. Като цяло, нашия форум приветства всички препоръки, изготвени от Комисията и очакваме с нетърпение да окажем подкрепа в мониторинга през следващата година и след една година да разгледаме всички тези въпроси, по които има призив за незабавни спешни действия. Още една препоръка, която пряко се отнася към нашата работа е съгласно член 4, алинея 3. Това е много уникална разпоредба в международното право, защото призовава участието на организациите, представляващи хората с увреждания по всички въпроси, които ги засягат. Трябва да има етичен кодекс в организирането на диалога с тези организации и наистина това може да окаже подкрепа, но също така и да покаже на нашите членове как да се организира а, един а, добре структуриран диалог с всички заинтересовани страни, с а, предоставящите услуги и така нататък. Следващата година а, планираме да работим с нашите членове по един образцов етичен кодекс, така че да знаем как да работим с институциите. Да, в Европейския парламент има механизми, като днешното изслушване, но липсва систематичен подход в съвместната работа с европейските институции и именно в тази насока трябва да засилим сътрудничеството си. И така, форумът ни ще продължи да изпълнява функциите и задълженията си в рамката, както е очертано от съвета през 2012 година. Председателствахме а, мрежата през последните две години, до май тази година, но идеята е да се запази същия председател и секретарята до момента след изготвянето на заключителните а, наблюдения. Аз Астрид вече засегна този въпрос за организационната работа и това пряко засяга и Европейския парламент. Както Европейския омбудсман споменава, заключителните забележки изискват а, преглед на законодателството, така че да има съблюдаване на разпоредбите на конвенцията. А, знам, че има назначено изследване от страна на комисията по петициите. Има член 33, който е наистина много окоръжителен за изготвянето, за определянето на рамка и на национално ниво това може да бъде институт Института за човешки права, но на общо европейско ниво няма такава организация. Много държави членки, съгласно член 33, алинея 3 от конвенцията, която а, призовава за участието на организациите, представляващи хората с увреждания, е наистина важна основа и се радваме, че Европейския съюз съблюдава тази норма. Също така очакваме и реакции от страна на звеното за контакт, Европейската комисия по отношение на човешките ресурси и всички други ресурси, които се използват. И накрая ще коментирам по няколко аспекта засегнати в доклада, които се отнасят към следващите стъпки и последващи действия. Както Марк Пристли спомена в уводното си изказване, Европейския форум играе роля в защитата, не само застъпничеството осигуряване на информация до членовете, къде може да се търси правна защита, дали това може да бъде на национално ниво, дали ниво омбудсман, комисията по петициите в Европейския парламент или пък комисията към Конвенцията за правата на хората с увреждания. На страница 47 от доклада виждаме какви са препоръките към комисията по петициите. Има списък с такива препоръки, които могат да бъдат изпълнени и наистина е важно хората с увреждания да знаят към кого да се обърнат. Вчера я проведохме едно обучение за членовете съвместно с представители на Върховния комисариат за защита на прав... човешките права към ООН и колегата Паласко от а, а, комисията към Върховния комисариат в Женева ще посочи това, колко важно е за хората с увреждания да знаят как могат да подадат жалба, към кого да се обърнат и как да получат отговор. Чухме за механизма Clarity, яснота който може да ориентира хората и ако комисията по петициите изготви такъв списък, това ще улесни сътрудничеството и така повече хора ще могат да се възползват от този механизъм. Марта каза, че 80% от случаите на расова дискриминация са включени. Не знам какъв е процента на случаите за хора с увреждания, но мисля, че той е много малък. Но тези хора много често не знаят към кого да се обърнат приемат. Ето защо мисля, че можем да работим така, че хората да се чувстват уверени, да знаят какви са им правата и къде да търсят правна защита при нарушение на техните права. И накрая, по отношение на посоченото в доклада за петициите в областта на а, правата на хората с увреждания. Радвам се, че миналия месец беше проведено такова изслушване в тази насока и наистина е важно тези петиции да бъдат споменати. Един от основните призиви е да има равно, равнопоставеност между лицата и а, Модераторът вече спомена а, това при прилагането на разпоредбите от конвенцията. Надяваме се, че ще има допълнителна подкрепа от страна на Европейския парламент за хоризонталното прилагане на всички тези норми от конвенцията. Бихме искали да се подсили сътрудничеството в бъдеще в рамките на независимата рамка в рамките на подобни изслушвания и също така да подсилим мрежата от защита на правата на хората с увреждания в Европейския съюз, така че те да знаят какви са правата им, къде могат да намерят защита на техните права. Благодаря ви много. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Катлин. А сега давам думата на Имаколада Пласенция, която ръководи звеното на Европейската комисия за хората с увреждани и може би е човек, който най-добре познава проблемите на а, хората с уврежданията, също както и Катрин. Тя винаги много ми ни помага, когато работиме по тези теми. И давам думата на Имакулада. So thank you very much. Благодаря. За мен също е чест да взема думата пред Комисията по петициите и да представя заключенията на комисията на основата на заключенията от комитета на ОНЕ. Първо бих искала да поздравя Комисията по петициите за организирането на това изслушване. Както вече казаха преждоговорящите, на 27 и 28 август се проведе изслушването и нашата делегация беше ръководена от господин Сервоз, генерален директор на Генерална дирекция за етост. В делегацията участваха също така 22 национални експерта, които участваха в качеството си на наблюдатели. Важно е да се отбележи, че рамката участваше не в състава на делегацията на Европейската комисия. Много бяха повдигнатите проблеми за с вътрешен пазар, транспорт, бежанци, миграция, тема, която днес е много актуална, но всички тези проблеми бяха свързани с начина по който се прилагат разпоредбите на КПХУ в европейските институции, включително и включващото обучение на децата с увреждания в европейските учители. Рекомендациите ни бяха отправени на 7 септември. Ние ще следиме отблизо начина по който ще бъдат взети мерките, проистичащи от препоръките, от особено онези, свързани с компетент, преките компетенции на комисията. Участото в рамката и приемането на директивата за достъп. Проблема свързан с оттеглянето от рамката ще бъде обсъден на следващото заседание, което най-вероятно ще бъде и последното за участие на комисията. Сега, колкото до препоръките. Ние ги разпространяваме сред всички заинтересовани страни и предвиждаме а, действия, свързани с тяхното а, целенасочено прилагане. Ще, ще ги обсъдиме с представители на гражданското общество на специално заседание. Също така препоръките се разпространяват вътре в рамките на комисията, в различните генерални дирекции. Също така сме създали специална група, която обсъжда тяхното съдържание. Също така Работиме по доклад по напредъка, свързан с преразглеждането на стратегията за хората с увреждания, като се допитваме и до представители на асоциации на хора с ментални увреждания, за да могат и те да участват и да участват активно в разработването на новите мерки. Нека да напомня кои са ключовите препоръки. Споменах за рамката, споменах също така доклада по напредъка, по преразглеждането на, раз... на стратегията, но има и още две а, препоръки. Едното е за подготовка на един списък на европейското законодателство в тази област, както и подготовката на директивата, Европейската директива за достъпност. Сега, що се отнася до свободата на предвижване? В момента очакваме е, предложения за взаимното признаване на инвалидната карта между държавите членки. Това ще бъде пилотна инициатива, която ако бъде успешна, ще е, насърчи е, повсеместното участие на държавите членки. Също така следваме и препоръките, свързани с сътрудничеството и управлението на фондовете, както и препоръките, които са отправени в омбудсмана, така че ще, ще работиме по а, приложението на тези мерки. колкото до проблемите свързани с равноправното третиране, основното е баланса между половете и плана за действие за човешките права, както знаете, бе прият неодавна. Там приоритет е присъединяването към факултативният протокол, който като в момента това присъединяване се обсъжда. В заключение, макар и в бъдеще да не, да не бъде вече член на рамката, Европейската комисия ще продължи да работи в тясно сътрудничество с всички участници в рамката. Ще продължиме работата по а, форума и ще подкрепиме и подпомогнем организирането на заседанията на националните мрежи с Европейската мрежа. Ще отбележиме Европейския ден на хората с увреждания, като ще ще бъде проведено специално заседание с сътрудничеството на Европейскията форум на хората с увреждания. Също така финансираме неправителствени организации, които работят по тези проблеми и работиме по жалбите, които ни отправят гражданите. Също така трябва да отбележиме мерките за събиране на съответната информация, статистически данни. А също така предприемаме мерки за, за за задълбочаване на мониторинга в рамките на европейския семестър и по-специално всичко свързано с образованието на децата, с увреждания, както и доклада на групата на високо равнище за уврежданията, както и доклада за прилагане разпоредбите на хартата също ще продължава да съдържа данни и информация по тези проблеми, както и разглеждането на а, правата в рамките на оценката, която ще бъде направена относно прилагането на разпоредбите на КПХУ от целия Европейски съюз. Благодаря Имакулада. Сега давам думата на представителята на изследване, която ще а, отрази позицията на комитета на ОНЕ по... Дами и господа, уважаеми депутати, драги колеги, за мен е чест да участвам в това публично изслушване. за жалост не мога да бъда сред вас лично поради по-рано поети задължения но ще се опитам да използвам възможностите на съвременната техника а, и най-напред искам да благодаря на организаторите за това изслушване. В моето, моята презентация ще се опитам да се спра на някои от ключовите въпроси, повдигнати по време на неотдавнашният исторически диалог между Европейският съюз и Комисията на ООН по правата на хората с уврежданите и прилагането на КП, КПХУ. Е Това беше един истински исторически случай, защото за първи път международни и регионални организации имаха възможност да водят диалог по правата на човека в рамките на нашата организация. За първи път ще имам възможност да споделя с вас загрежеността на комисията в връзка с прилагането на факултативният протокол към конвенцията за хора, правата на хората с увреждания, който дава възможност те да търсят своите права по силата на КПХО призоваваме Европейския съюз да ратифицира факултативният протокол към конвенцията. И надявам се, че той ще бъде ратифициран в най-скоро време и разбира се, очакваме Европейският парламент да изиграе своята роля в това отношение. Наред с това, комисията беше загрижена поради факта, че не съществува широк анализ на правните рамки и политика за хармонизиране на прилагането на Конвенцията за правата на човека, на хората с увреждане. Затова призоваваме да бъде направен този такъв анализ и той да бъде свързан с средносрочният преглед на Европейската стратегия за правата на хората с увреждане за 2010-2020 година. Смятаме, че в резултат на подобен анализ трябва да бъде прият план за действие за изпълнение на КПХУ в различните части от всички институции. Наред с това, въпреки а, редица а, консултации, а, както от индивидуални, така и адхок с различните органи, в рамките на Европейския съюз, комисията е загрижена, че не съществуват цялостен механизъм, постоянен механизъм за консултации. Затова призоваваме ви да започнете структуриран диалог с организациите на хората с увреждания. да се разработят съответни бюджетни мерки за такъв диалог и да може тези консултации да бъдат цялостни и достъпни за всички. Наред с това отбелязваме, че за съжаление Европейския съюз все още не е приел актът за достъп, акт за достъпността с радост чуваме, че членовете на Европейският парламент имат правилна позиция на този въпрос и разчитаме да бъде в най-скоро време прият подобен акт през следващите 12 месеца. Наред с това, комисията изразява загриженост, че различни законодателни актове в областта на, примерно, социалната защита, здравеопазването, достъп до образование и прочее, приятия от Европейския съюз, не съдържат изрична забрана за дискриминация въз основа на хората с увреждания. Затова препоръчване да бъде прият законодателен акт, в който изрично да се предвижда подобна забрана, която да въжи за всички законодателни актове на Европейския съюз. Разбира се, е, тъй като става дума за мониторинг, е, е много важна част от диалогът, това са прилагането на член 33 от конвенцията КПХУ. Комисията отбелязва с загриженост, че клаузите на член 33 не се прилагат изцяло, когато особено Европейския съюз създава механизми за мониторинг на прилагането на конвенцията. Следователно, тук може да възникне конфликт на интереси поради това, че е, Европейската комисия едновременно е и фокусна точка, и член на а, мрежата за а, а, мониторинг. Значи независимо е, независимостта е необходима, необходими са съответните бюджетни ресурси, за да може да се гарантира ефективното функциониране на тези организми. И накрая да се гарантира равноправно участие на хората с увреждане и техните организации в тези механизми. Приближавам края на моето изложение. Има все още обаче няколко въпроса, които искам да спомена. Един от тях, който проличава в цяла Европа. Това е въпроса за иммигрантската и беженска криза. И е, комисията на ООН препоръчва Европейския съюз да вземе мерки, защото когато става дума за хуманитарна помощ и хуманитарни действия, да бъдат те напълно до, достъпни за хората с увреждания, така че хората с увреждания да не се окажат а, е, е, извън а, е, тази хуманитарна помощ, както често се е случвало при други кризи. И накрая, като се имат предвид препоръките на е, комисията на ООН към публичната администрация и пък и в Европейския е, парламент, това е въпросът за достъпа до информация. Много важно е всички публични прояви, е, които се провеждат в различните институции на Европейския съюз, да бъдат напълно достъпни за хората с увреждания. Отбелязваме с радост, че все по-широко се използва езика с знаковия език. Европейският парламент трябва да вземе мерки. Всички документи, които се превеждат, също така да бъдат превеждани на език, който да бъде достъпен за всички. Благодаря ви за вниманието и а, ако имате въпроси към моето изложение, моля, предайте ги на организаторите и аз ще се постарая да им отговоря своевременно в писмена форма. Благодаря ви още веднъж. Много благодаря. А, господин Стачич. за е, господин Тачич. Благодаря ви е, за вашето изложение. А сега, както вече чухте, ако има въпрос към е, господин Татич, моля, предайте ги на секретарята. А, да, имате думата. А, аз съм докладчик в една от комисиите и а, затова взимам думата. Нашето изслушване е особено свое време, но Искам да поздравя комисията за неговата организация организирането на изслушване по един извънредно, извънредно важен въпрос. Е, защото става дума за член 4.3 на конвенцията. Това първо. Второ, това изслушване се организира, защото искаме конвенцията по-добре да се изпълнява. И а, разбира се, трябва да помислим и въпроси да бъдат зададени, и отговорите на тях да помогнат за по-доброто изпълнение на конвенцията. И факта, че Европейския съюз директно се ангажира в изпълнението на конвенцията е, е много важен. Той ще играе голямо значение за утвърждаването и пълното прилагане на правата на хората с увреждания. Но като казвам това, трябва да помислим за практиката, текущата практика. И затова питам се, какъв е резултатът от нашите усилия? Когато формулираме заключения, трябва да се опитваме да бъдем много конкретни Ние сме а, е, а, е, е, преди 7 години а, се присъединили към конвенцията. Но можем ли да кажем, че поради това някой в Европа, някой човек с увреждане живее по-добре, отколкото би живял, ако не беше а, на лице този факт? Ето това трябва да се попитаме. Каква е практическата полза от всичко това? Иначе разговорите ни ще бъдат просто прахосано време. Искаме във всичко, което правим, да виждаме резултатите. Не, не на празно, не на празно, много често се питаме доколко ефективен е процесът, за който хората могат да се оплакват за нарушения конвенцията. Т.е. необходими са повече проучвателни дейности, да се запознаваме на, на нещата на място, за, е, за да може да видим какво още може да се направи или какво може да се направи по по-различен начин, за да изпълним задълженията си по конвенцията. На трето място, а, а, а, ще имаме, ще чуем представители е, на комисията, представител на комисията към ООН, чуем представител на комисията, на, на комисията за по петициите към Европейския парламент, за да видим как могат да се направят съвсем конкрет, конкретни предложения, какви препоръки трябва да се направят. Е, мисля, че Нашата комисия, комисията по петициите, може да вземе в това отношение конкретни мерки. И а, бих искал, Хелга, ако ми разреши, да се включа в формулирането на заключенията относно ролята на парламента. Защото мисля, че ролята на парламента и в мониторинга, и в а, всички други дейности за изпълнение на задълженията по конвенцията трябва да бъде още по-активна и ефективна. Накрая. Несъмнено, необходим е а, акт за достъпността. Европейския парламент несъмнено знае, че подобен акт е необходим. Нашите колеги в Европейската комисия и в Европейския съвет обаче трябва да чуят нашия глас. Всякако забавяне в това отношение е неприемливо. Не може да действате лицемерно, не може да нарушавате собствените си обещания. Трябва да направят това, от което се нуждаят хората с увреждания в Европа и по-бързо да предвижите това законодателство, за да може това да бъде прието и от Европейския парламент. Благодаря. Eh, <clears throat> Благодаря. Аз лично искам да направя един коментар и след това колегите и докладчиците могат да се включат с допълнителни коментари и бележки. Мисля, че конвенцията на ООН е от изключително голямо значение. Това е първият текст, където групите на хората с увреждания са включени и са залегнали в самия текст първият е, акт, където те са определени. Това е малко, но това е самото начало, защото хората се осведомяват, променя се фокуса на обществеността, хората с увреждания се включват повече в обществото и не са подлагани на дискриминация. Ако това може да се направи в рамките на ОНЕ, да, може да се направи тук, може би малко по по-различен начин, но това е отправната точка, изходната точка. Но съм напълно съгласна, че наистина сме изгубили и губим много време преди да започнем да прилагаме разпоредбите на конвенцията. Разбира се, има изисквания свързани с работното място и така нататък. Но ако разгледате ситуацията в държавите членки, ще видите, че там има различни проблеми. С работното място, принципа за борба с дискриминацията, 80% от случаите на дискриминация на расов принцип не се докладват и не знаем колко случаи на нарушаване на правата на хората с увреждания наистина не са отчетени, не са са докладвани. И в тази връзка комисията ни посочи, че трябва да се разгледат различни области, економическа, търговска и така нататък, но и много други. Така че да се повиши инф... информираността на обществеността. Наистина е важно всички да бъдат наясно с това и непрекъснато трябва да се оказва натиск. Ако разгледаме случилото се в Солун преди около месец, всичко, което се прави, е наистина да накара хората да се замислят и на тази база да отбележим напредък. Да, напълно съм съгласна с вас, че има изключително много събития, но конвенцията на ООН, поне доколкото аз знам, е пътната ни карта, отправната ни точка. Проблемът е, че по този път има много препятствия. Имате ли някакви добавки? Халга има думата. Thank you very much. Благодаря. Благодаря на всички ви. Благодаря, че сте тук. Също така благодаря на комисията по петициите, която организира това изслушване така че да бъдат чути всички наши изказвания. За мен това е изключително важно, както каза и колегата, а именно да установим пример за другите комисии, а именно и във връзка с достъпа, който се осигурява, защото има много заседания, които не са достъпни за хора с увреждания. А хората с увреждания са граждани на Европа и се радват на същите права, като всички останали граждани и това не бива да забравяме. Това, което ми се иска да поставя като въпрос и да предупредя членовете на парламента е наистина да се осигури възможност за приобщаване, като се даде конкретен пример. Така че наистина ви благодаря за положените усилия за организирането и провеждането на изслушването. Както знаете, аз съм докладчик по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. А също така и за, на Комисията по заедостта. Работя в сътрудничество с Комисията по граждански свободи и участвам в тази дейност. Работя и в Комисията по петициите в същите направления. Разбира се, организациите, гражданските организации, които представляват хората с увреждания, Европейския форум на хората с увреждания и много други организации и издружения – трябва да имат възможност да включат мнението, гласа на хората с увреждания, така че те да бъдат активна, активен участник в дискусията, така че хората с увреждания да могат да говорят сами за себе си, а не организации и сдружения, които говорят за тях. Европейската комисия официално обяви оттеглянето от рамката на ООН в рамките на конвенцията. Също така беше обявено, че ще се следват препоръките на комисията за мониторинг. Освен това, аз участвах в един конструктивен диалог през август в Женева. Така че благодаря на комисията и да демонстрира моето уважение към работата на комисията с комитета по мониторинг. Тук в парламента ми се иска да видя как можем да поддържаме градивно сътрудничество с всички структури в Европейския съюз, защото всички ние имаме отговорност и роля в прилагането и изпълнението на Конвенцията на ООН. Сигурна съм, че ще намерим начин по който комисията да остане ангажирана по различни начини. Сигурна съм, че комисията ще продължи градивното си сътрудничество с всички нас. Освен това, забелязвам, че говорим за достъпност на Европейския съюз в конвенцията. Това е тема, която се обсъжда от много време насам. Освен това, в Съединените щати от 90-те години на 20 век се прилага закона за защита правата на хората с увреждания. Тази година се отбелязва 25-та годишнина на този закон за правата на хората с увреждания. В Европа изоставаме значително. Това е позорно, нелепо и Смятаме, че всички наши страни защитават равните права и равнопоставеността от много дълго време исторически, но не бива да променяме това като подход спрямо хората с увреждания. Трябва да гарантираме, че равнопоставеността се гарантира и чрез достъпност. Можем да използваме примера и на други страни, които работят по този начин и в тази насока за равнопоставеност през последните години. Знам, че Европейския съюз прие Конвенцията за равнопоставеност на работното място през 2000-та година но не бива достъп на хора с увреждания да е ограничен само в областта на работното място. Трябва да засяга социалния, културния им живот и тяхното участие. Трябва да предприемем един по-всеобхватен подход, не само трудовата заетост приобщаването на хората с увреждания и равнопоставеността трябва да засяга всички области на живота. Очаквам повече конкретни предложения за приобщаването на хората с увреждания в Европа. По отношение на докладите, всъщност аз започнах да изготвям доклада и очаквам с нетърпение а, участието и приноса на всички ви. Благодаря ви. Muchas gracias, абсолютно. Благодаря много, Хелга. Наистина, напълно съм съгласна. Има ли други желаящи, които искат да се включат? Да, заповядайте. Благодаря ви. Аз исках най-вече да благодаря на всички презентатори, на всички лектори, които участваха в първия панел. Мисля, че наистина много може да се направи в тази насока. За съжаление, много често Европа не се намира в благоприятна ситуация, за да постигне баланс между теорията и практиката. Много често, най-вече в Комисията по петициите в Европейския парламент, сме ставали свидетели на това, как прилагането на стандарти, на указания, на насоки – които сме очертали, не се отразяват в ежедневието на хората. Така че съм напълно съгласна с казаното от колегите. За съжаление, хората не изпълняват това, което говорят. Наистина, вече е свършена много работа, аз също полагам всички усилия, за да се уверя, че възможно най-бързо, най-скоро можем да очертаем ситуацията, да подобрим резултатите, да увеличим осведомеността в Европа, така че наистина да очертаем задачите, които стоят пред нас и да очертаем конкретни предложения. Освен това, трябва да се уверим, че законодателните текстове, свързани с борба с дискриминацията, се прилагат. Наистина неприемливо е, че тази директива се блокира именно и от представители на различни малцинства равновесието, което се получава със съвета, за съжаление мога да кажа, е значително, когато става въпрос за изпълняване на плана ни като законодатели. Ето защо на съвета трябва да оказва необходимото влияние. И на базата на казаното от колегите, искам да отбележа, че се надявам, че възможно най-бързо трябва да видим нещата да се случват и на практика. Много внимателно и ще изслушам и втория панел и ще се включа отново. Благодаря ви. Леонора, Отбелязваме твоите предложения за двете директиви, които трябва да бъдат прияти. Беатрис има думата. Благодаря, Роза. Благодаря за това, че организирахте това публично изслушване, защото няма по-важен въпрос от този и ние наистина трябва да подходиме много сериозно към него. Ако искаме да говорим за равноправие, първото, на което трябва да се спреме, е достъпа и трябва да гарантираме разнопоставност на достъп. Тези хора трябва да имат възможност всички да имат всичките възможности. Това, това означава, разбира се, равнопоставеност в разпоредбите на законодателството, но това означава също така равнопоставеност в ежедневията. Така че не е лошо също така Европа а, да се замисли каква за натрупаното закъснение в а, тази област. Аз бих искал да подчертая значението на комисията на петициите, която наистина ще даде възможност да постигнем нещо повече. Мисля, че споразумението от а, Маракеш е в наши ръце в момента и смятам, че имаме възможност да постигнем нещо. В крайна сметка това, този договор бе прият преди три години. И нещата сега разполагаме с необходимите инструменти. Имаме, разполагаме с е, необходимите е, инструменти, които са разпоредбите на КАП. ТХУ. Но има държави членки, Германия и Италия, държави членки на Европейския съюз, които, които под а, е, някакви абсолютно не а, така пред, претексти блокират. А в крайна сметка става дума за изключителни компетенции на Европейския съюз, така че на практика няма никаква причина ние да не ратифицираме тази конвенция. Ние като трябва да се обърнеме към председателя на съвета с искане да бъде ратифицирана конвенцията от Маракеш. И мисля, че наистина нашата комисия може да играе важна роля за защита на интересите на гражданите в тази област. Подобни блокажи Разбира се, винаги могат да се случат в съвета, но има, има и много други неща, които биха могли да бъдат разрешени. Така че още веднъж нам наблягам на това, че е необходимо да се постигнат наистина резултати по споразумението от Маракеша сега. Давам думата на последният който ще се изкаже и след това ще продължиме. Благодаря. Много е важно за нас гражданите да чуят за какво, какви са нашите проблеми. Европейската директива, която осигурява достъпа до аудиовизуалните услуги, не се прилага достатъчно надлежно в държавите членки. Бих искал също така да, да, да спомена, че неодавна в Обединеното кралство имахме дискусии че в комисията са получени 96 000 е, жалби от 2006 година насам, а само едно разследване е, е било извършено. Така че, когато говориме за възможностите, които могат да имат гражданите да подават жалби, първо трябва да видим какво е положението в държавите членки. В Обединеното кралство лицето може да подаде жалба, но няма право на правна помощ в случаите, когато става дума за проблем свързан с увреждането. Трябва да видим по какъв начин подобен проблем може да намери своето решение. Благодаря. Да, това е на един от проблемите, които обсъждаме и тук в нашата комисия до, достъпа до услуги и равнопо, равнопоставеността при достъпа по услугите. Така, има ли още някой, който иска да се изкаже по тази тема? И в такъв случай бих искал да благодаря на Сесилия, пред нашия председател и на всички онези, които взеха думата, защото подобни дебати допринасят много да направиме крачка напред в целенасоченото приложение на конвенцията. Благодаря ви. Благодаря на Сесилия и благодаря на Роза. Наистина подобни дебати ни позволяват да направиме крачка напред към разрешаване на предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреждания. Благодаря на всички за а, качествените изказвания. Вие очертахте много точно а, предизвикателствата, пред които все още сме изправени какви трябва да бъдат нашите приоритети и с какъв инструментариум трябва да се запасим, за да можем да решим проблемите. Разбира се, форума е една възможна платформа за решаване на проблемите, но от една страна трябва да знаеме как, какви са а, компетентностите и ролите на различните институции, каква е отговорността на комисията, какви са отговорностите на държавите членки. И мисля, че стана ясно, че комисията по петициите може да и играе много важна роля, защото тя е рупор на мнението и жалбите на гражданите, особено, особено на тези, които са които имат увреждания. Всяка година получаваме най-различни петиции. Някои от тях наистина са представени и от хора с увреждане. И още веднъж исках да кажа, че е много важно да се присъединиме и към факултативния протокол. Сега, равнопоставеността на хората с увреждания е тема, която е от огромно значение за гражданското общество. Ще ще споменим и член 9 и член 21. И по-специално нашата роля за а, активизиране дейностите по договора от Маракеша. Така че сега бих искала да помоля госпожа Киара Понано, която а, се бори за правата на а, личните асистенти и правото на личен асистент за хората с увреждания в Италия. Добър ден! Като погледнем е, законодателството за хората с увреждания, положението в Италия се характеризира с много теория и малко, което се прави на практика. Принципът за здравната и социалната политика може да се в Германия може да се формулира така. Грижи в дома, а не в дом. Тоест, много по-ефективно е да се полагат грижи у дома. Тези грижи са по-ефективни, в много отношения имат големи предимства, отколкото грижите в някаква институция, в дом. Същото се отнася а, примерно до пътуването с самолет. Когато тръгва самолета, а, персонала обяснява какво трябва да се направи, кога ще се появят а, кислородните маски, къде са изход, аварийните изходи и така нататък. И как да се помогне на някой до вас. Примерно, ако трябва да помогне на дете или на някой човек с увреждане, който седи до вас, първо трябва да сложите своята кислородна маска, след това да помогнете на тях. Така ще помогнете за спасяването на живота на тези хора. Но а, всички европейски страни, които още не са го направили, трябва да осигурят а, закрила а, на, за които а, получават грижи в дома си. почти във всички страни това е направено, освен в Италия. Едва ли може да разберете какво е положението, ако не живеете в Италия. Ще ви дам конкретен пример. Нека си представим, че живеете в страна, в която никога, подчертавам, никога не е ставало дума за защита на, нужди на бежанците. Обсъждани са различни страни, миграционни потоци, защита на граници и така нататък. И е, е, обсъжда се влиянието върху емигрантските потоци, върху бюджета, върху здравеопазването и така нататък. Но нищо не се прави за права, човеш, правата на човека, правата на тези емигранти. Как... И начина по който те си търсят е, работа и в много други условия те са поставени в неравностойно положение. По този начин очевидно се нарушават правата на човека, правата на онези, които са дошли във вашата страна да търсят убежище. Същото се отнася и за личните помощници в рамките на семейството, които се грижат за хора с увреждания там. те по никакъв, техните права по никакъв начин не са защитени, т.е. техните права са нарушени. Е, това са хора, които се грижат за е, члено, други членове на семейството, които са с увреждане. Значи, напълно липсва признание на техния труд, на техния статут и на правата, на които им се полагат. Е, те трябва да имат, примерно, да им се признае право на почивка. В Италия те не са дори защитени от мерките за драстични економии. А това е така, защото те нямат абсолютно никаква правна защита. Не има е осигурена никаква правна защита. А очевидно е извънредно важната роля, на, която тези хора играят обаче драстичното орязване на социалните фондове в Италия се отразява отрицателно а, и върху грижите за хората с увреждания, които биват изоставени в ръцете на грижите на своите семейства. Тоест, изобщо не съм вземат предвид специалните нужди на личните помощници, които полагат грижи за членове на семейството с увреждания. Nelle poche regioni italiane dove esiste. Разбира се, на тези хора трябва да се дадат равни права, както и на всички други работещи. Те помагат на хора, членове на семейството, които не, не са в състояние да се грешат сами за себе си. тоест, тези хора, може да кажем, те са, е, е, биват експлуатирани почти като роби. И затова в рамките на Европейската конвенция за правата на хората с увреждане, ние настоятелно апелираме тяхното положение да бъде уредено. Благодаря, вие засегнахте няколко въпроса. И преди всичко въпроса за грижите на хората с увреждане в рамките на семейството от други членове на семейството. Очевидно, Трябва тяхната е, роля и тяхното място в обществото да, бъде, е, да бъдат признати. Присъединявам се към вашият призив. Не можем в никакъв случай да позволим е, съкръщаването на социалните разходи да влияят отрицателно на най-уязвимите членове на нашето общество. А сега дам думата на представители на е, Испанския комитет на е, представители на хора с увреждания. СЕРМИ. Благодаря. Да, благодаря ви. Благодаря за любезната покана да се обърна към е, членовете на Европейския парламент и на Комисията по петициите. Аз ще разгледам изключенията по отношение на правата на хората с увреждания в въздухоплаването в светлината на Конвенцията на ООН и заключителните наблюдения върху тяхното прилагане. Според нас те се прилагат, защото и те трябва да бъдат разгледани заедно с някои от понятията, които са включени. Те са правно неопределени и това добавя допълнителен елемент на неяснота и несигурност. Ако разгледаме какви са изключенията залегнали в регламента, ще видим, че има изключение по съображения за сигурност. Например, а, хора с увреден слух не могат да се качват на самолет. Когато беше разглеждано делото в съда, съдията постанови, че подобни лица ще имат проблеми не като цяло, а когато има аварийна ситуация. И всяка ситуация, в която човек не може да разбира английски, не разбира английски или испански, няма да има достъп до самолет. Така че ако се замислим по въпроса по различен начин, така че да гарантираме сигурност за всички, то това означава, че трябва да променим всичко, всички и да имаме предвид не само хората с увреждания, ами всички лица. Втория случай, когато има необходимост от допълнителна помощ за лицата с увреждания, когато има забавяне повече от 48 часа. Тоест, Въпросът е колко от а, тези лица ще а, могат да получат тази информация и отделно от това до каква степен ще има нарушаване на принципа на равнопоставеност. В тази връзка трябва да кажем, че хората, които а, пътуват и са получили тази информация по-малко от 48 часа преди полета, се ползват от принципа на недискриминация. Третия случай е когато лицата пътуват с трето лице. Това създава економически препятствия пред осъществяването на пътуването. Същевременно обаче това нарушава и правото на независим живот. И така, регламентът противоречи на принципа на недискриминация, възможността за възможности и достъпност, а също така и правото на равнопоставеност, на равен достъп, сигурност и мобилност. Ако разгледаме достъпността, Конвенцията постановява, че достъпността е основно условие – и не подлежи на никакви други обстоятелства или условия. По отношение на достъпа до транспорт, това ще наруши тяхното право, това ще нареши тяхната, тяхното право за независим достъп и равнопоставеност и недискриминация. Липсата на а, достъп е нарушаване на тяхното право. Същото въжи и до а, услугите, свързани с аварийни ситуации, спешно осигуряване на помощ и ако те са нарушени, това нарушава правата. Ако разгледаме заключителните разпоредби на Комисията за защита правата на а, лицата с а, увреждания, ще видим, че се изисква преразглеждане на стандартите, така че да се гарантира уеднаквен достъп. Трябва да има директива базирана на равнопестовеността, недискриминацията и засилване на правата на пътуващите. Защо това е необходимо? Защото когато сме изправени пред изключения, пред препятствия, трябва да видим какви модели се определят чрез тези препятствия. Защото мобилността може да се а, определи в различни направления и а, увреждането може да се определи чрез липса на равнопоставеност, дискриминация, липса на автономност, на самостоятелност и в противен случай ние заявяваме някакви права и залагаме изключение към тези права. И ако се замислим за принципите на Френската революция равнопоставеност и независимост, трябва да добавим и достъпността. Да, благодаря Леонора, наистина трябва да разгледаме тези въпроси и това е важна тема, която трябва да разгледаме. Нямаме отговор въпреки факта, че има много случаи на дискриминация. И разбира се, има и отговори в доклада във връзка с работата на Транспортната комисия, въздушния транспорт, изискванията и там се изискват нови правила, така че да се спазва принципа на недискриминация и равнопоставеност. Вие очертахте економически, физически и бюрократични препятствия в цялостната рамка и те са пряко свързани с сигурността. Ако разгледаме една веб страница, можем да видим подобен тип дискриминации, които са разписани черно на бяло, когато се опитваме да си купим билет или да си резервираме пътуване. Това присъства на вебсайта на всяка авиокомпания. Ето защо ще се постараем да съдействаме за осъществяването на това преразглеждане на съответното законодателство, така че да подобрим ситуацията. А сега ще дам думата на Юдит Клайн, която е, е представител на фундацията Отворено общество за друга петиция. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря, дами и господа. Благодаря за възможността да можем да разговаряме за нашата петиция, която е, касае неправилното разпореждане с структурните фондове в някои държави членки при задържането на хора с увреждания в е, институции. Бих искала да се спра на три неща. А първо, ресурсите на комисията по петициите. Нашата петиция първоначало беше разгледана бързо, но е, след Но след, след това дълго време нямахме никакви, а, никакво проследяване. След това дори не бяхме а, а, уведомени в кой момент и кога ще се получи отговора на комисията. Така че ако Пети иска да, бъде, да играе ролята на а, наблюдател и да мониторира начина по който се е, разглеждат е, жалбите, то за това има нужда от много повече е, ресурси. А тъй като нашата петиция е свързана с е, присъствието на е, хора с увреждания в институции, тук е, времето е от огромно значение. Когато представихме нашата е, петиция, се оказа, че е, депутатите е, така, осъдиха начина по който са третирани хората в институциите, но не самите институции. Но същевременно не забравяйте, че е, Конвенцията за правата на хората с увреждания е, казва, е, твърди, че хората че този, е, хората с подобни увреждания не трябва да бъдат задържани в е, институции. Това означава, че просто се е, нарушават разпоредбите на конвенцията. Трето, какво може да. Какви могат да бъдат мерките, които са вземат. Разбира се, комисията по петициите не може да предприема обвързващо правни а, е, решения, но същевременно може да упражнява натиск над а, е, комисията. Но в, край, в крайна сметка, тъй като в много случаи става дума за чисто политически аспекти на решаване на проблемите, ролята на комисията пети е много важна. От, от, от друга страна, проблем е липсата на орган, който може наистина да излиза с правно обвързващи решения. Така че по на, нашата петиция, свързана с структурните фондове, бе отправена отново към държавите членки, така че моя въпрос е към кого можем да се обърнем в Европейския съюз, когато искаме някакъв проблем да бъде решен с правно обвързващо а, решение. Благодаря ви. Както правилно споменахте, ние сме из инструмент, който или орган, който може да наблегне на даден проблем, но след това ние прехвърляме съответните искания, жалби или петиции към комисията или другите институции. Така че може би вие сте права, че трябва да помислиме за възможността да се създаде орган, който а, да има а, компетентността да излиза с а, правно обвързващи решения. Вярно е, че получаваме а, над 2000 петиции а, годишно и че имаме и липса на ресурси и понякога не винаги можем да реагираме своевременно. Факт е, че в а, практиките в различните държави членки са различни. В случая с а, проблема за пребиваването на лица с увреждания в институции. Някои държави членки са приели този модел, други работят по друг е, модела сега. Сега давам думата на госпожа Даня Диана Инджова, председател на управителния съвет на движението на хора с увреждания в България. Уважаеми членове на комисията, скъпи партньори, това, което всички ние дискутираме, а, важността на конвенцията на ОНЕ, която а, като хора с увреждане ни защитава и може би всички ние очакваме едни по-акуратни мерки на защита. А, често има документи, които са политически, които носят а, историческа промяна. Всички ние се надяваме, че именно тази конвенция би могла да донесе подобна промяна. Самата аз като човек работил в създаването на конвенцията, често чувах в ООН, че предишните две конвенции за правата на жените и за правата на децата не са проработили. И като човек с увреждане, аз винаги съм си казвала, че може би тази конвенция трябва да намери някакъв по-различен модел, който да накара системата да заработи не само в а, а, глобалната рамка на Европейския съюз, но и така наречените държави членки, които всъщност трябва да апликират това законодателство. Ние имаме много добри а, документи, които историята показва, че са оказали въздействие върху а, развитието на а, политическите промени. Аз само ще припомня някои от тях, като например Всеобщата декларация за правата на човека, която от 1948 година въвежда основни приоритети. Те са свързани с това какво представлява правото на всеки от нас да е свободен или равен по достоинство. От друга страна, по-натам ние продължаваме с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, която от 50-та година, по-късно създавайки Европейския съд по правата на човека със седалище в Страсбург и разбира се Европейската социална харта, продължаваме да се бориме за определени а, важни свободи и права. А, като ръководител на една голяма национална организация на хора с увреждане и като човек с увреждане, фокусирам върху а, проблемите на хората с увреждания в България, страна членка на Европейския съюз. Както повечето държави членки имаме хармонизация и много от нашите основополагащи актове са а, в кохезия с основните приоритети за човешки права. Например, в Конституцията на България имаме член 51, който дава основни права на хората с увреждания и специална защита. Разбира се, има прекрасни закони, като законите свързани с това какво представляват правата на хората с увреждания. От друга страна, както и правото ни на достъп, и когато говоря за достъп, аз искам да фокусирам не само върху архитектурния достъп, говорим за достъп в всяка сфера на живота. За правото на работна среда, за правото на живот в общността, за начина по който всеки от нас може да получава здравни или други услуги. И когато коментираме тези права, ние винаги трябва да имаме един по-специален фокус към жените с увреждания и децата с увреждания, защото те се оказват наистина особено маргинализирана група, която а, е с най-голям риск а, в посоката бедност, а, което е основен приоритет за всички нас. Коментирайки проблемите за България, ние всички виждаме, че а, независимо от добрите регулации, а, на практика а, проблемите в достъпа до образование остават където всъщност децата с увреждания нямат необходимите условия за подкрепа, а, както и нямат основанието да бъдат приемани като а, равни членове на едно образователно общество. Продължава да е а, проблемът на достъпа до медицинска и здравна помощ и особено за уврежданията, които са свързани с онкозаболяване или редки увреждания. А достъпната и жизнена среда, независимо от многото законодателни промени, продължава да е нещо, което не дава възможност на нас, без значение дали имаме физическо, вътрешно увреждане, ментално или пък сензорно увреждане. А много често ние коментираме, че а, когато се построява, например, на нова сграда, стойността не се увеличава много, само 4.5 или 5%, ако човек предвиди правото на всеки а, да може да има достъп до една конкретна сграда. В България а, с един много а, голям буферен период до 2006 година трябваше да се създаде една такава система за достъпност в архитектурна среда. Фактът е почти минимален. А, от друга страна, правото ни до трудова среда също е озаконен, но накрая се оказва, че самите работодатели не искат да немат хора с увреждания, даже и заради а, своите а, специфични а, притеснения относно сантименти, доколко добре изглежда една организация, която приема хора с увреждания. Достъпът до работното място а, в сравнение с а, специфичните потребности на всеки човек с увреждане също е нещо, което рядко се наблюдава като ефективна практика. Достъпът до информационни, културни или спортни събития също е особено силно нарушено, както и достъпът до стоки и услуги. И когато се обръщам към комисията, всъщност аз просто искам да фокусирам върху неща, които комисията може да помогне. А, ние съзнаваме, че в България имаме а, една особена система на неглежиране на правата на хората с увреждания. От официалните институции, от публичната власт, от техните представители. Където има липса на обща толерантност, а, от човешкия фактор към хората с увреждания. Имаме липса на финансов приоритет за държавата, където достъпът по никакъв начин не е особено право или не е прието за такова право. На изпълнението на задълженията, включително и тези, които са с подписване на конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания, винаги се оправдават с липсата на финансов ресурс, финансова криза или различни други аргументи, което не е приемливо. А, липсата на свободен достъп до публични места, жилищни обществени сгради, транспорт и инфраструктура се обясняват с а, бюрократични или отново финансови аргументи. Липсата на достъп до административни, транспортни или здравни услуги, както и на образование, а, също са част от системата, която ние наблюдаваме ежедневно. Изводът, който аз ще кажа а, и с който се обръщам към комисията е, като човек, който години работи в Американски конгрес и което чувам за европейското законодателство и специфично за българското законодателство, че когато едно законодателство е без зъби, то не може да проработи. Аз обръщам с няколко конкретни а, молби, които могат да бъдат а, а, трансферирани в една полезна практика, може би чрез тази уникална способност комисията а по петиции да окаже своя натиск към различни институции на европейско ниво. А, например, а, изискване и включително към Европейската комисия а, да има форми на контрол и финансови санкции към страните членки. Необходимост, например, от това да се създаде акт в Европейския съюз за достъпност, за да може все пак да някакси да се оповаваме на общи параметри. А, да имаме задължително вързване на европейските фондове с предварителни условия за задължителна достъпност във всяка една сфера да има европейски препоръки за наличието на финансов приоритет в сферата на достъпността, без значение на нивата на финансовата криза или пък когато имаме моменти на финансова кохезия. Да имаме а, изясняване на разумните улеснения като термин, а, които да не бъдат използвани в посока на това а, да се заместват онези изконни наши права за достъпна с извиненията, че всъщност има някакви лимити и тогава трябва да има разумни улеснения. Да имаме фокус към фондовете а, за кампании за промяна на нагласи, защото човешкият фактор се оказа основният проблем – а, без значение какви законодателства имаме, оказа се, че човека е този, който решава, че няма да изпълни конкретни разпоредби. Разбира се, присъединяването към факултативния протокол на конвенцията от страна на Европейския съюз ще бъде добър ролеви модел. Той ще накара наистина страни като България да бъдат малко по-акуратни и може би малко по-спазващи, именно под страх от конкретни проверки. Това всъщност дава на всички нас правото да приемеме, че освен като а, хора с увреждания, а, може би може да се почувстваме а, по един друг начин в ООН. Често казват а, че we're not just uh, people with disability or we're maybe differently able individuals with more rights. Merci. Muchas gracias. Muy importante la, la introducción del punto de vista. Благодаря ви много. Наистина, е интересно да чуем мнения, свързани с позицията на децата, деца с увреждания, техните права, когато говорим за общата рамка на хората с увреждания. Девид Хонестайн. Да, благодаря, ще се изкажа на английски. Аз представлявам Волганг Ангерман, който е председател на Европейското сдружение на слепите, който не може да присъства днес. Днес Комисията по петициите може да направи много конкретни, не само теоретични стъпки, за да промени живота на хората с увреждания, с увредено зрение, не само в Европа, но и в света. Хора, които нямат достъп до книги и различни четива. Но това се нуждае от решителни енергични действия, не само от добри намерения и добри думи. Комисията по петициите през последните пет години игра много важна роля за да се приложат подобни мерки. Но въпреки това блокиращо мълцинство, включително Германия и Италия в Европейския съвет, Независимо, че 21 други страни се застъпват за това, те държат в залог като заложници милиони хора, защото се застъпват за технически въпроси, които нямат никаква връзка с правата на хората с увредено зрение. Това е неприемливо и няма правно основание, което да води до забавянето на тактиката, на стратегията. Това е неморално и неприемливо. Комисията по петициите може да внесе промяна днес като представи на пленарно заседание резолюция, обикновена резолюция или по друга форма, с което да се изисква а, ратифициране на договора от страна на съвета. Това беше предложено от редица представители, членове на Европейския парламент и моята молба е координаторите на комисията по петициите да отчетат това и в краткосрочен план да се внесе а, такова искане да се ратифицира конвенцията, договора. Хората с увредено зрение не бива да чакат години, за да се случи това. Всички а, ратифицират американския договор. Мексико, Бразилия, Индия и така нататък. Но това, което се случва е, че ратификациите се случват, но реално нищо не се получава и хората с увредено зрение нямат достъп до книги без форматирани книги, специално създадени за хора с увредено зрение. И тук чухме в Европейския парламент Нарнита, млад индийски адвокат, който ни разказа как е станал адвокат в Индия. Всъщност тя е станала адвокат, когато след като баща й 15 години е, и е чел книги е, в областта на правото а тези книги съществуват в Съединените щати и в Европа, но е било незаконно да се внасят тези книги в Индия. И как така се получава предвид технологиите, които съществуват по нелепи а, правни или а, бюрократични причини да няма такъв достъп? и а, Италия и Германия блокират на абсолютно неприемливи, по абсолютно неприемливи причини ратифицирането на договора. За, беше заявено, че компетентността на Европейския съюз да ратифицира този договор е без съмнение. Службите на Европейската комисия казаха това и службите на съвета също заявиха. Това е извинение, което се използва от страни като Германия, които за изненада службите, становището на службите, правните служби също заявиха, че това е в компетенциите на Европейския съюз. Но Германия не иска да се пристъпи към ратификация по други политически причини. Не бива тази липса на ратификация да държи заложници хората, които се нуждаят от този достъп. Ето защо призоваваме комисията по петициите да дадат последен тласък. Това е важно за държавите членки и на базата на предложенията на колегите от парламента парламента след септемврийското заседание това наистина трябва да получи гласност, така че наистина а, версия на, а, на ратифицирания договор трябва да бъде и в Брайлова, на Брайловата азбука защото наистина трябва да сложим край на сушата на глада за книги за незрящи хора, защото много малък е процента на книгите, които се публикуват всяка година, които се а, трансформират, които се а, само в а, Брайловата азбука. И това засяга само 1 до 5% от книгите. И мисля, че Комисията по петициите може да допринесе значително. Благодаря, Дейвид. Наистина, това е много важен въпрос и може да бъде важна част и от работата на Комисията по петициите. очевидно има и друг въпрос. Заповядайте. Да, благодаря. Аз съм Агде Бирда. Аз съм представител на Inclusion Europe, асоциация на хората с интелектуални увреждания и техните семейства. Наистина трябва да се окаже да се даде необходимото внимание на правата на тези лица. И това ще гарантира това, че хората с интелектуални увреждания ще имат равен достъп и ще се улесни техния живот. Това може да се случи чрез достъпни материали, подобряване на живота, а също така и трябва да се внесат структурни промени. Тези промени се искват по конвенцията на ОНЕ и това са много важни промени, които ще гарантират, че хората с интелектуални увреждания ще могат да присъстват на срещи, заседания като тези, а също така и да участват в дискусиите. Сдружението Inclusion Europe има възможност и желание да подкрепи други сдружения, организации на хората с увреждания, а също така и да окажем техническа подкрепа за изготвяне на материали, които са достъпни, така че да включим, приобщим на европейско ниво хората с интелектуални увреждания. Благодаря. Благодаря. Може би има някой друг, който иска да взема думата. Да. Аз съм Ариана Колонелло, италянка съм и съм стажант в комисия АВКО в Европейският парламент. За мен това наистина е една огромна възможност. В Италия хората с увреждания се сблъскват с безкрайно много трудности особено хората, които са незрящи или с увредено зрение. Предприятията са готови да плащат по-скоро глоби, отколкото да наемат хора с увреждания. На практика просто законите не се прилагат. Добри намерения, добри добри закони, но на практика нищо не се случва. Това просто е един, дост, един отказ за тези хора да имат достъп до обикновения социален живот. Аз лично съм написала много статии, за да привлеча вниманието на обществеността. В отличен опит мога да кажа, че непрекъснато се сблъсквам с конкретни проблеми. Много, много е трудно, примерно, човек да намери къща или и като че ли до голяма степен хората с увреждания се считат за тежест на обществото. Това са хора, които пречат, това са хора, които нямат права равноправни с другите граждани. Аз Лично съм така като се опитвам да бъда говорител на хората с увреждани и по-специално с зрителни увреждания. И тези хора и техните семействата смятат, че нямат право да живеят живота, който живеят другите. Всъщност необходими са само няколко конкретни инструмента, за да водим нормален е, живот. Аз съм на 33 години, съвършила съм право, имам а, добре квалифицирана съм, така че няма, а, не, не е нормално да нямам достъп до работа и да не мога да си намеря работа. Но все още предразсъдъците са много широко разпространени. Аз лично съм готова да свърша конкретна работа. Знам, знам, че предразсъдъците са трудно нещо, трудно. Трудно можем да се преборим с тях, тъй като те са нещо, което се предава от генерация, генерации. Може би всъщност проблемите проистичат по-скоро от това и нека не забравяме, че и хората с увреждания понякога а, са изправени пред огромни разходи, много по-големи от другите, включително и при а, за образованието си. В а, контакт съм с а, специализирани издания, които публикуват стати за хората с увреждания публикувах един, една статия за доброто законодателство, но което не се прилага включително огромните бюрократични процедури, особено когато и тук стана въпрос за личните асистенти. Ако човек спешно има нужда от такъв, просто не може да го получи, тъй като тъй като е, са много дълги бюрократичните процедури, да не говорим за специ, специалните екрани, които струват 1300-1400 е, е, евро или е, е, инструментите, които спомагат за е, при, е, превръщане на компютрите в звукокомпютри, които струват 3-4 хиляди евро. Така че аз наистина имах възможност да бъда прията тук в Европейския парламент заради моите компетентности и ще, ще, ще продължа да помагам и на европейските институции да доведат до успешен край всички начинания, свързани с достъпа и равноправието на хората с увреждания. И благодарение на юридическото си образование смятам, че мога да помогна. Благодаря. Наистина, различните теми, които разглеждаме тук, се отнасят за различни аспекти от, и различни проблеми, свързани с, с живота на хората с увреждения. Сега давам думата на господин Кевин Котажар, който е адвокат и член на Асоциацията на хората с увреждания на остров Гозо. Много ви моля обаче е, не повече от 10 минути, за да имаме време за въпроси и отговори. Okay. Good morning, ladies and Добро утро, дами и господа. Казвам се Кевин Котар, аз съм от Малта. Няма да говоря на малтийски, ще говоря на английски, за да улесня работата. Аз съм е, незрящ от 13 годишна възраст. А, а, и съм а, не, активист на движението за защита на правата на хората с увреждания. Подготвил съм едно изложение. Виждате заглавието му на и моето представяне на първият ми слайд. На втория слайд давам някаква известна информация за моята организация. Аз съм от Малто, но всъщност съм от остров Дезеспа. Имаме една обща организация за всички, която обхваща всички 7-8 организации, които работят, неправителствени организации, които работят в областта на защитата на правата на хората с увреждания. Аз съм основател на тази обща организация. Може би си спомняте, че 2003 беше Европейска година, посветена на хората с увреждания. И от тогава трябва да кажа, че сме постигнали доста много, независимо от това, че още много работа предстои. А, както вече беше споменато от представители на други европейски страни. Мал, Малта, Малта, моята страна, е подписала и ратифицирала а, а, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания през 2012 година. Това беше много положителна крачка. Аз бях член на комисията, която, на която беше възложено прилагането на клаузите на конвенцията и трябва да кажа, че се сблъскахме с два главни проблема. И преди всичко нуждата от повече средства, за да може да прилагаме е, това, което конвенцията предвижда. За пълното прилагане на конвенцията са необходими много средства, но надявам се, че и това ще стане. Другия проблем – най-големият проблем според мен е това е отношението на хората. Има все още много предразсъдъци, в повечето случаи абсолютно неоснователни. И много трудно е да се промени това отношение. И това е най-големият проблем, с който се сблъскваме и главната пречка за прилагането, пълното прилагане на конвенцията. Следващият ми слайд се отнася до Комисията по петициите на Европейският парламент, чието гости сме днес. За съжаление, като направих едно проучване в Малта, не установих да са внесени каквито и да е петиции в вашата комисия, нещо, което ме разочарова. Най-малкото това показа моето разследване. Не можах да открия нито е, един носител на петиция и се попитах защо е така. Европейска, комисията по петициите, разбира се, е част от Европейският парламент. А понякога може би се мисли, че работата на Европейския парламент не е особено ефективна и действията му не е особено своевременни. А, може би това е една от причините, това виждане на хората. разговарях с а, кандидати за Европейският парламент, депутати. Мисля, че това е проблем, по който трябва да работим в бъдеще. И въпреки, че от Малта няма внесени петиции в, в вашата комисия, мисля, че съществува потенциал за внасяне на такива петиции. Ще спомена две неща, които са особено важни наемането на работа и заетостта. Много пъти хората с увреждане в малата срещат пречки, когато се търсят работа. И причината не е липса на ресурси, а отношението, предубежденията. Както казах, това е много важен проблем. Той съществува в много страни. И друг важен проблем в Малта, това е обществения транспорт обществения транспорт, въпреки значителните субсидии, правителствени субсидии, все още общественият транспорт не е достъпен за хората с увреждания. Има известен напредък, е, но трябва да кажа, аз използвам обществен транспорт всеки ден и знам колко е трудно да се използва той от е, някои с увреждания. Има обаче и начини и възможности за решаване на тези проблеми. Запознах се с броя на петиции от цяла Европа, внесени в Комисията по петиции на Европейският парламент. Техният брой е посочен и в това, което бе представено на първия панел. И броят на петиции, които се отнасят до хората с увреждания, като се има предвид проблемите, които съществуват, е, все още е недостатъчен. Този брой е незначителен, като се имат предвид размера на проблемите. И трябва да се попитаме защо толкова малко петиции биват подавани във връзка с правата на хората с увреждания. Дали хората смятат, че няма смисъл да се обръщат към Европейския парламент? Или има други причини? Бих искал да се да проуча този въпрос. И това е темата на следващият ми депозитив. Европейския парламент има представителства в всички европейски страни. Мисля, че те могат да бъдат използвани, за да може а, да се пропагандира вашата дейност, включително и с помощта на неправителствени организации, които могат да обясняват как могат да бъдат подавани петиции, какъв е, каква е процедурата и какви са възможните резултати от внасянето на подобни петиции. Резултати не само за конкретният жълбоподател, но и за цяла Европа. Всичко свързано с петициите би трябвало да бъде напълно а, разяснено. И сигурен съм, резултатите ще бъдат положителни и значителни за цяла Европа. Затова а, призовавам Европейският парламент а, да призове представителите на съответните организации в страните членки с помощта на неправителствените организации да поемат тази задача. С това ще приключа моето представяне. Още един път искам да благодаря на Комисията по петиции за поканата да говоря пред вас. И благодаря особено на малтийските депутати в Европейския парламент. Според мен, вие вършите чудесна работа, продължавайте по същият начин в името на хората с увреждания, пък и на всички европейски граждани, които очакват по-нататъчни резултати. Благодаря. Благодаря, господин Котаяр. Благодаря за споделените идеи. А сега накрая ще дам думата на Албан Профет Паласко от службата на Върховния комисарията за правата на човека. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Сърдечно благодаря за отправената покана към нашата служба. Ние виждаме тази, това изслушване като възможност за засилване на сътрудничеството между Обединените нации и Европейския съюз за а, насърчаване спазването на правата на хората с увреждания. Аз работя в отдела за петициите и се занимаваме с всички индивидуални петиции, които са получени от всички органи, отдели, звена на Обединените нации. Около 150 петиции получаваме седмично, което означава около 7200 петиции годишно. Около 1% от тях са свързани с Конвенцията на, за правата на хората с увреждания. Това лесно се обяснява от факта, че от 8-те комисии, които имат компетенциите да разглеждат компетенции, Конвенцията за правата на хората с увреждания е последната, която започна да се прилага. До момента Комисията за правата на хората с увреждания е регистрирала 33 жалби. От тях голям процент са свързани с държави членки на Европейския съюз. Един, една иллюстрация е, че сред 11-те решения, 7 от тях са свързани с държави членки на Европейския съюз. Тоест всички решения от юриспруденцията на комисията в момента съставляват част от рамката на Европейския съюз. Що се отнася до отделните въпроси, те се доближават до темите, които се разглеждат от комисията. Достъпност, транспорт, заетост, независим живот и право на глас. Тези 33 съобщения представляват един много малък брой в сравнение с броя от петициите, получени от комисията. Защо се получава така? Много често получените петиции не отговарят на критериите за регистрация на индивидуални а, жалби. Разбираме, че а, тези а, жалби, независимо дали става въпрос за, съгласно рамката на, на ООН, са различна планета и няма толкова лесен достъп. Но ето защо е наистина много важно да се опитаме да улесним разбирането на тези механизми. Първият елемент, който се взима предвид, когато в отдела за петициите получим жалба, е разбира се да видим, да преценим дали се внася от лице, което има възможността да направи това. Дали има правото да направи такава жалба. А кой има такова право? Ами всеки. Така че това няма как да бъде успорено. Всеки, който има легитимен интерес да представлява лице, чието право е било нарушено или лице, чието право е пряко нарушено. Това означава, че противно на това, което Астрид вече каза, Отдела за петициите регистрира петиции, внесени от лица, чието индивидуални права са пряко нарушени. Вторият елемент е, че едно, една жалба не може да бъде анонимна, защото когато а, отправяме тази жалба към държавата членка, трябва да се знае кое лице е внесло тази жалба, така че да може да се откликне на описаната ситуация от национална институция. Освен това, трябва да се представи и на страна, която е подписала факултативния протокол. Много често получаваме жалби срещу страни, които не са приели, ратифицирали факултативния протокол. В скоби тук ще кажа, че наистина е много важно да помислим последния факт. Когато Европейския съюз ратифицира факултативния протокол, ще трябва да променим текста, езика, който използваме. Е, не държа държави страни по протокола, а Съюза като страна по протокола. И тук не става въпрос само за оформянето на текста, а тълкуването. Какво имаме предвид? под това да се обърнем, да заведем жалбата към страна, подписала факултативния протокол когато се включи Европейския съюз, косвено се отправя към държава членка, която обаче не е ратифицирала факултативния протокол. Какво се прави, когато трябва да се справяме с втория критерий, а именно изчерпване на националните средства за правна защита. Разбира се, трябва да имаме предвид, че първо трябва да бъдат изчерпани всичките национални средства в рамките на Конвенцията на ОНЕ. Ние в комисията сме разгледали и необходимостта да се внасят жалби на национално ниво по същия начин, на същото ниво, както и при жалби, които се отправят към страни по конвенцията. Но всички тези въпроси трябва да бъдат разгледани и те трябва да бъдат разгледани когато се ратифицира факултативния протокол. И то, всичко това са важни елементи, които ще насърчат и задълбочат зачитането на правата на хората с увреждания. Следващия елемент или следващия критерий, който се отчита при регистрирането на жалби е да се гарантира, че съответните права са в материално-правните компетенции на конвенцията. Много често виждаме жалби, които за съжаление не могат да бъдат регистрирани, защото те почиват на права, които не са упоменати в конвенцията. Например, правото на достъп до специфично отношение в една държава, страна по конвенцията, с обвинение за дискриминация съгласно конвенцията но нищо от тези неща не е написано черно на бяло. Всичко зависи от тълкуването на комисията на правата, разписани в конвенцията. Вече Споменах, че е необходимо да бъдат изчерпани националните средства за правна защита, но има и други критерии, които са сериозно предизвикателство пред бъдещето, бъдещото ратифициране на факултативния протокол, който се надяваме да се случи. А именно, че същия случай не трябва да бъде разглеждан съгласно друга процедура по международно разследване или уреждане. До момента тълкуването е, че Европейския съд е един от тези механизми, един от тези, една от тези процедури за международно уреждане на спора. Но как ще комбинираме необходимостта да се изчерпат националните средства за правна защита, съгласно конвенцията, с възможността комисията да разгледа жалба, която вече е разглеждана по международна процедура за уреждане на спор. Вече започнахме да мислим по тези въпроси и трябва да кажа, че и на ниво Европейски съюз се случва всичко това, но всички тези въпроси са от ключово значение и те дават много добра възможност за всички нас да насърчим и да допринесем за прилагането на правата на хората с увреждания. Но това се случва в контекста на ОНЕ и на всички заинтересовани страни и комисии. Друг важен елемент в контекста на индивидуалните желби е възможността да се предоставят временни преходни мерки в случай на невъзможност за отстраняване на непреодолима щета – Рискът от Рискът се оценява от други комисии. Комисията за спазване правата на хората с увреждания е направила такъв преглед вече два пъти. Но е важно всички потенциални елементи да бъдат разгледани. Това може да бъде в случай на депортиране, на търсещи убежище, случаи на експулсиране в страна, в която се прилага смъртното наказание. И в контекста на тези преходни мерки трябва да кажа, че те се прилагат в случай на лице, когато то е задържано в затвор, когато това лице няма достъп до санитарен възел, защото няма осигурен достъп до, за лица с инвалидни колички в този случай трябва да се направи оценка на ситуацията, възможността за придвижване и спазване на правата на лицето в а, институцията това е случай, възможност в работата на комисията да се направи оценка на влиянието на всички тези мерки в ежедневието на лицата. Също така трябва да се вземе предвид възможността за използване на тези инструменти за насърчаване и защита на правата на тези лица. Жалби, които са отправени към комисията, се разглеждат и получават отговор. Ако критериите за регистрация не са спазени на първа инстанция, вносителят получава писмо с обяснение какво липсва и какво трябва да се направи, за да може да се разгледа жалбата от страна на комисията. И накрая, когато са изпълнени всички критерии, съответния случай е регистриран. Понякога има забавяния, да, има натрупване на много жалби, но както казах, само само 1% от жалбите, които са подадени в Комисията за правата на хората с увреждания, са забавени. И някой може да счита, че а, те не се разглеждат по същия начин, както останалите. Напротив, предимството на настоящите обстоятелства е, че няма толкова жалби, означава, че ще действаме по-бързо. Това означава две години от внасянето на жалбата и разглеждането й, освен ако не е необходимо допълнително разследване по фактите, които са посочени. Както вече казах, надяваме се, че ратифицирането на факултативния по протокол от Европейския съюз ще се случи скоро. Знаем, че това ще представлява предизвикателства, но всяко предизвикателство е възможност за напредък, за приемане на отговорности на национално, местно и международно ниво. Благодаря ви. Благодаря много за вашето изказване. Благодаря на представителката на ОНЕ. И сега имаме още няколко минути. И има ли желащи да вземат думата в рамките на дебата? Елеонор. Си, грация. Благодаря. Бих искала да благодаря на всички онези, които се изказаха, защото дебата беше от огромно значение. И съжалявам, че на практика няма а, наши колеги в залата. А също времено става дума за един много важен проблем, който е многопластов, с а, много последици, има много заинтересовани страни държавите членки отговарят за някои аспекти на решаването на проблемите, институциите за други. Много често а, се отправят изисквания към държавите членки, но всъщност по-скоро конкретните мерки трябва да се вземат на регионално или по-скоро местно равнище. Но позволете ми да се върна към някои аспекти, които ми се струват от по-голямо значение. Първи, а, по какъв начин свързваме това, което наричаме независим живот а, и ролята на личните асистенти или лицата, които се грижат, лица членове на семейството, които се грижат за човека с увреждане. Тук Разбира се, най-лесният отговор на този проблем е институцията, но ние трябва да отхвърлиме този аспект. т.е. да има възможност за по-ефективно използване на а, инструментите. Многократно беше спомената член 19 на конвенцията. Защо се връщам към този проблем, защото тук днес проблема беше повдигнат от представител на моята страна. Проблема в Италия е, че италианско като законодателство не признава а, подобна функция. И разбира се, има много законодателни документи, а, включително и а, а, документи на съвета на Европа, които приканват държавите членки да признаят а, официално с статута на лицето, което се грижи за човека с увреждания. Той играе основна роля и до известна степен той, той, той, зам, той замества, той е там место а, пребиваването в а, институция. Ние искаме а, да има признание на а, това, на извършваните от това лице а, дейности, защото проблемите са многобройни а, става, става дума за а, съчетаване на професионалния и личен живот, а, възможността на свободно време, дори здравословното състояние на тези хора, които в повечето случаи живеят по-малко от други. Защо Италия все още не е предприела конкретни мерки? Многократно е поставен този въпрос и то тук, дори в тази наша комисия. Мисля, че Италия трябва колкото се може по-скоро да предприеме инициатива и да намери решение на проблема. Но искам да се спра и на един друг аспект на нещата. Става дума за финансовите аспекти структурните фондове и кохезионните фондове. Тези средства са предназначени за намаляване разликите в развитието на различните региони. Но за да можем да постигнем някакво сближаване, трябва да разбираме е, специфичните проблеми на регионите. Дали това е взето предвид, дали се и с, дали се е чул гласа на местните и регионални органи на властта, дали, дали а, а, националните власти са а, са реагирали. В Италия определено не, а добри практики съществуват в други страни, които биха могли да се приложат и в Италия. И сега, с кризата, пред която бяхме изправени, с миграционната криза, която преживяваме в момента, има от една страна намаляване на средства, от друга страна а, има и, и знаете, че Италия в Италия има и проблеми с а, корупцията, има а, има и институции предназначени а, много за хора, за бежанците с увреждания, на които не отговарят на изискванията. И колкото до споразумението от Маракеш. Аз смятам, че е наистина неприемливо политически аргументи, които отгоре на всичкото са несъстоятелни, да се е, изтъкват за е, блокиране положението такова, каквото е. Благодаря, Елеонора Данута. Uh, Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще се изкажа за нас като членове на комисията по петиции. Това беше много полезно изслушване. Защото имахме възможност да чуем представители на неправителствени организации, защитаващи интересите на хората с увреждания. Беше много полезно да чуем какви са техните проблеми и как подхождат към решаването им. Искам да направя едно съвсем конкретно предложение, което чухме от е, господин Хамерштайн, който представя асоциацията на незрящите хора. Става дума за договор от Маракеш. И нашата комисия може да направи каквото е необходимо, за да се ускори а, подписването на а, този договор. Може би трябва да обсъдим какви са възможностите за повдигане на въпроса и дебат в, на пленарно заседание по този въпрос. А, може би се, се, се, Сецилия не чу, което казах. Девид Хаменштайн предложи да направим необходимото за ратифициране на договора от Маракеш и евентуално да организираме дебат по този въпрос. Мисля, че това е важен въпрос. За да може да ускорим присъединяването на Европейския съюз към този договор. Благодаря. Приключихме с работата на този панел. Ако има по-нататъчни въпроси, ще трябва да им се отговори набързо. Един от въпросите, който бе повдигнат, беше критериите, а, които трябва да се прилагат, когато се регистрира петиция от името на хора с увреждания бе подчертана необходимостта от повече информация, е, е, която да получават засегнатите. Стана дума за трудностите на организации, които биха искали да внасят петиция от името на техни членове, които са засегнати. благодаря за въпроса. Това е основна част от това, което правим. А, а, комисията приема искания от редица организации. Обикновено хората внасят петиции, в които търсят защита на индивидуалните си права. След групата представя в общ вид, в системен вид това как са а, нарушени правата или не, не са изпълнени задълженията по конвенцията. И след това Отделни нейни членове показват, отделни е, вносители показват как се засегнат тези права като индивиди. Друг въпрос, свързан с е, този процес, е, е свързан с жалбите подавани от неправителствени организации, които представят определени групи хора. Това е различен случай. Комисията взима предвид какви правомощия са дали засегнатите на онези, които го представят. Тук не са необходими някакви официални документи, едно писмо е достатъчно. И ако не може лицето да даде това право, има и възможности за преценка как точно да стане това. Благодаря. Имаме време за съвсем кратко изказване. Исках само да добавя следното. Конвенцията на ОНЕ много а, ясно а, а, а, показва, че хората, за които се грижат техни членове на семейството в дома, са оставени на, сами на себе си. Става дума само за онези, които нямат, е, няма кой да се грижи за тях. По този начин не може да се осигури не може да им се осигури какъвто и да е, е по какъвто и да е начин независим, независим независимост и нормален живот. когато а, за тези хора вече няма кой да се грижи, защото няма членове на семейството, които да се грижат за тях, тогава те биват прехвърлени в а, а, домове, в институции. Нещо, което е съвсем различно. Да знаем, че тези институции много често се призовават да бъдат затворени. Е, там няма достатъчно квалифицирана помощ, хората просто биват изоставени и а, е, а, е, няма кой да се грижи за тях. В Италия просто този въпрос не е решен. Разходите пък всички трябва да се поемат от някой. Става дума за хора, които не могат да, да имат, не могат да се полагат за тях грижи в дома им. често в семействата предпочитат сами да решават въпросите, да вместо да поемат рискове. Трябва да кажа, че нашите асоциации на семействата с, на хора с увреждания изобщо не са били изслушвани до сега. Никъде не са били изслушвани. И сме много загрижени от положението на нещата в Италия. Благодаря. Проведахме много интересен дебат, но за жалост имаме превод само до определеното ни време, и затова трябва да приключваме. Благодаря, Да. Благодаря на всички ви, благодаря на всички, които участваха в, в на това изслушване. Благодаря на всички, които споделиха с нас своите проблеми и своите виждания. Искам да ви уверя, че достъпността, равните права, свободата на движението, възможност за движение са един от така, проблемите, основните проблеми на нашата комисия. Да ви дам само една малка иллюстрация, какво, с какво се занимавахме на предишното си заседание. На 17 септември бе проведено заседание на комисията по петициите. Бяхме поканили голям брой жълкопоподатели, изслужахме ги. И сега ще дума за директивата за равно третиране. Обсъден беше въпроса за ратифицирането на Маракешкия договор. И този въпрос може да бъде повдигнат и на заседание на координаторите по-късно днес. Защото напълно споделям това, което колегите казаха. Колегата Данока, пък и други ми казаха ми какво те казаха, за жалост не трябваше да бъдат тук по това време. Но това е въпрос, който ние имаме много при сърце. И преди по-малко от месец изпратихме писмо до председателството на съвета. Писмо, изправено до всички страни членки. Така че това е въпрос, на който обръщаме особено голямо внимание. Така че, моля ви, трябва да ви уверя, че ще направим всичко, което е необходимо. Подигнате въпроса и за това, че транспортът не е достъпен, обществения транспорт. Обсъждахме и въпроса с достъпността на обществените права в България, също и в Финландия. Това са само някои примери ви давам за неща, които сме обсъждали в комисията по петиции преди по-малко от месец. Днес пак ще имаме заседание и аз се обръщам към вас. Помогнете ни да предвижим решаването на тези изваредно важни въпроси. Ние сме представители на европейските граждани и много сериозно се отнасяме към тази своя мисия. Ние обаче нямаме вашите опит и вашите познания, затова разчитаме на вашия принос. Разчитаме на вашето желание да участвате в, диалог, който трябва да се поддържа непрекъснато и да бъде сред нашите приоритети. А сега закривам а, това изслушване. Благодаря за приноса на всички ви. Благодаря за творческия ви подход. И надявам се, че ще продължим да работим плодотворно заедно. Благодаря. А с координаторите ще се срещнем след обед. Благодаря.